И така, драги колежки и колеги, добре дошли на заседанието на нашата комисия. вече доста хора са в залата, но би могло да бъдат, бъде и по-добре, повече да бъдат в залата. И така, приемане на, приемния, на дневния ред. Има ли някой против? Няма. Приема се. Съобщение на председателя последната седма, седмица бе направен един компромис към регламента за биоцидите. Това е един доста голям материал. Беше прият от съвета. Още се преговарят по други а, документи. Имаме изменение в комисията от Клинц. Той вече не е заместник член, а Косик е на негово место. Има няколко новини. Има голям доклад, че тази економическа криза в Европа ще заплаши финансирането на защитата, опазването на климата в Европа. Има едно обещание, направено към третия свят и при финансирането след 2012 година ще трябва да внимаваме. Има едно друго проучване, което е направила комисията относно неизпълнението на законодателството в околната среда. Това са големи разходи, които са за здравеопазване и други сектори, но държавите членки не са го приложили в тяхното законодателство. Нещо, което сами те трябва да реши. Освен това, доклада в, на съвета по екологията през 2011 година бяхме на всички, във всички континенти свидетели на катастрофи от бури, наводнения и също от суша. И първата голяма точка на днешният дневен ред. Радвам се да поздравя с нас нашият комисар – комисарят, който е към, за тази комисия, господин Янес Поточник. Добре е дошъл, господин комисар, в Комисията по околна среда на парламента. Интересуваме се за инициативите под вашето перо и искаме да говорим днес за Европа за ефективно използване на ресурсите, както и за пътната карта, която вие сте изготвили това е добре, тъй като ние сме нетърпеливи и да обсъдим доклада по тази пътна карта. Колегата Гебранди е поел тази задача за опазване на климата. От години говорим за ефективно използване на ресурсите в Европа. Има е, един мост към другите ресурси, които твърде много използваме и ефективното използване на ресурсите в Европа е много важно и се радваме, че в стратегията Европа 2020 и с тази пътна карта имаме една концепция в ръката, по която можем да работим. И така, заповядайте да представите тази пътна карта. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, членове на настоящата комисия. Всъщност, днес ми е първият ден в парламента, утре съм в комисията по петиции, след това в ИТРЕ, е, в комисията по петиции няма да обсъждаме този въпрос, но в комисията по промишленост ще обсъждаме точно този въпрос, ефективното използване на ресурсите. Сигурен съм, че и в комисията по петиции обаче ще е, засегнат този въпрос. Виктор Юго някога каза, че няма нищо по-мощно от една идея, чието време за осъществяване е дошло. Знаете, когато беше моето изслушване, аз казах, че ефективното използване на ресурсите е един от приоритетите за мен и в последните месеци аз правя стъпки, за да разбера до каква степен може да има такова ефективно използване на ресурсите. Поговорих с специалисти, с различни заинтересовани страни и стана ясно, че времето за ефективното използване на ресурси е дошло. Няма какво да се бавим повече. Да се надяваме, че търсенето на това ефективно използване ще стимулира креативността, съзидателността, ще доведе до нови решения, ще хвърли на една нова основа нашия живот. Знам, че вие сте достатъчно информирани, знаете какво е ефективно използване на ресурсите и няма нужда да ви убеждавам, че това е пътя напред. Вие работите по един доклад по собствена инициатива, доклада е на господин Хербенян Хербарндай. Нашата задача е да убедим другите хора в нашите институции и извън институциите, да ги убедим в концепцията и в необходимостта от практически действия, които ще ни изведат на правилния път. Трябва да ги убедим в това защо и как Европа трябва да стане по-ефективна по отношение на ресурсите. Днес, след това ще се опитам да ви обясня как преминаваме от защо към как. Първо, по отношение на предизвикателствата. Вече съм казвал защо имаме нужда от нов път за растеж. Миналия месец се роди 7 милиардния човек на планетата. Все повече и повече ще нараства броя на хората на нашата земя, а нейният размер ще остане същия. Ще се консумира много повече е, храна. До 2050 година ресурсите ще бъдат използвани до краен предел, а те вече намаляват или не се използват устойчиво. В стандартния сценарий ни казва, че ще имаме нужда от три пъти повече ресурси до 2050 година. Но не можем да продължим да караме по инерция. Всъщност трябва да извършваме растеж е, като използваме по-малко ресурси или просто няма да има растеж. Намаляването на цените на ресурсите е, през е, миналия век е, беше нещо, което наблюдавахме, когато имаше войни, например. Първите 10 години на настоящия век обаче оставиха това понятие намаляването на цените на ресурсите в миналото. И всъщност това се вижда най-вече, ако погледнем големите компании. 87% от европейските компании участват а, а, в, а, очакват да има голямо нарастване на цените на ресурсите. Материалните разходи а, ще стигнат 80% от разходите на компаниите и 20% само ще са разходите за труд. Така че в светлината на всичко това трябва да извършим някаква работа, за да се справим с проблема. Правилно функционирани функциониращи пазари за чист въздух не съществуват за пазари за риби не съществуват, за екосистеми не съществуват. Нашата задача е да защитаваме жизненно важните ресурси и да подготвим потребителите за този преход, като създадем необходимите условия. Водещата инициатива, споменава, че ако искаме да постигнем целите, трябва да има ясни сигнали за потребителите и за компаниите, за да може те да имат една предсказуемост на възможностите и да направят правилните решения. Какво трябва да променим? Как можем да премахнем бариерите, които спират нашите економики, нашите предприятия? как да разширим хоризонта пред възможностите за взимане на решение, как да балансираме интересите на секторите, как да създадем вътрешен пазар за растежа и екологичното развитие, как да осигурим баланса между двете – Ефективността на използването на ресурсите е приоритет за мен. Нека да ви напомня, че това не е моя пътна карта. Това е пътна карта на комисията. Тя беше прията от колегиума. Това е една обща визия за това какво искаме да се случи през 2050 година и как да стигнем до там. Ефективността на използването на ресурсите беше в сърцевината на енергията за структурна и економическа реформа, водеща програма в рамките на програмата Европейския съюз 2020 година. Пътната карта задава възможността да се стигне до постигане на целите чрез участие на всички. Нека да прочета каква е тази визия. До 2050 година Европейския съюз трябва да извършва растеж по такъв начин, че да се отчита ограничения характер на ресурсите. Нашата економика трябва да остане конкурентоспособна, приобщаваща и да осигурява висок стандарт на живот с а, ниски разходи за ресурсите, трябва да се постигнат екологичните цели, да се спре изменението в климата, да се възстанови биоразнообразието и екосистемите. Трябва да има реални осъзаеми инициативи, за да се превърне всичко това в реалност. Имаме вече желони до 2020 година, поставяме отделението в три области. Къде живеем, с какво се храним и как се придвижваме. Защо? Защото тези три области всъщност на тях се пада до около 80% от а, въздействието на използването на ресурси. Тук се включват различни области, като научни програми за екодизайн и така нататък. За първи път сега се предвижда кохерентна рамка, в която ще се интегрират всички бизнес решения. Пътната карта дава желони до 2020 година. Насока на политиките, различни приоритети, но не се дават подробности защото имаме 24 страници, които описват различни инициативи. Например, споменаваме елиминирането на използването на депа за отпадъци, говорим за прехвърляне на инициативи към данъчно облагане на екологичните услуги и така нататък. Нашата стратегия има за цел да коригира засечките в пазара и да се определят реални цени, за да може да се насочат потребителите в правилната посока. Новите политики трябва да регулират по-добре областите, в които сега няма регулация. Водите, въздуха. Целта е да се премахнат вредните вещества. В тази област може да има фискална консолидация могат да се създадат стимули, да се използват ресурсите по-ефективно, за да се премахне ефекта на рикошета. Имаме нужда от инструменти и по отношение на търсенето, и по отношение на предлагането. По отношение на предлагането трябва да произвеждаме повече с по-малко ресурси, като разширяваме критериите за екодизайн, например. По отношение на търсенето трябва да създадем един по-голям, по-достъпен, опростен пазар, в който да има упростяване, например по отношение на екоетикетирането и критериите за обществените поръчки. Виждаме сега, че се появяват вече реални резултати от по-информираното вземане на решение, но не сме изпълнили целите. Затова трябва да бъдем максимално продуктивни и да следваме състоянието на нашия естествен капитал, да имаме индекси с показатели, които да показват какво състояние са почвите, водите, въздуха, всички природни елементи. Важно е да се постигнат съществуващите цели, най-вече когато става въпрос за отпадъците. Няма да спрем до тук, естествено. С пътната карта даваме началото на един процес, в който да участват всички заинтересовани лица с цел да се постигнат всички цели, които предварително трябва да са очертани и ясно. Настоящата криза, независимо от а, това колко сериозна е тя, дава възможност да поемам по пътя на устойчивостта. Ето защо ефективното използване на ресурсите трябва да стане неразделна част от европейския семестър. Това означава, че държавите членки трябва да прехвърлят тази програма за ефективно използване на ресурсите в националните си програми. Вече ви казах, че данъчното облагане трябва да се прехвърли от а, трудовата дейност към ресурсите и трябва да има цялостна промяна в политиките. Освен това обаче трябва да създадем необходимите условия за това пазарите да насърчават използването на зелени продукти, рециклирането и така нататък. Трябва да се оптимизират бюджетите. Естествено, трябва да продължим да прилагаме нашата екологична програма Life Plus. Първите предложения по отношение на многодишната финансова рамка с екологична насоченост вече са тук. По-късно могат да ви дам подробности. За сега ще кажа, че очаквам с нетърпение вашата подкрепа по отношение на бюджетното оптимизиране на средствата за, за тази политика на ефективно използване на ресурсите. Виждате, че ни предстои много работа. Разчитам на вашата подкрепа от самото начало до самия край. Очаквам и вашите предложения. Ще приключа с началото на една история. Миналия месец вестник Гардиан поиска от читателите да напишат писмо до 7 милиардното бебе. Ще ви прочета основното послание. Добре е дошъл на този свят. Извиняваме се за бъркотията. Завещахме ти планета, която се затопля и се затруднява да изхрани всички хора. Вашето поколение може или да намери решението, или да пропадне тотално. Откри какво казват учените и дай своя принос, дори и той да е малък. Благодаря. Eh, Господин комисар, драги Янес Поточник, благодаря много за презентацията. Защо ни е нужна Европа за, най ефективното използване на ресурсите, както и за поздравлението към 7 милиардното бебе. Една широка палитра а, и тук се виждат рисковете и загрежеността за бъдещето ни. Е, добре е да напомним, че това е пътна карта на комисията, а не на самия комисар по околна среда, т.е. това задължава и другите от комисията. И е много важно, когато става дума за бюджета за следващата година, да има достатъчно ресурси, доколкото, разбира се, Европейския съюз е в състояние да окаже, да окаже такива. Важно е за европейския семестър година по година да дигаме летвата. Мен, мене ме интересува дали седмата програма за действие в областта на екологията и връзката с пътната карта и подробностите, които си представяме по Европа 2020. Интересуваме се от тази тема и започваме с координаторите. Рихард Зебер има думата. Три минути. Както казах, щом времето е толкова ограничен с ресурс, добре, но ти си председател и твоята задача е да определяш времето. Господин комисар, благодаря за презентацията. Много точен анализ, който ни представихте, но мисля, че след този анализ който до голяма степен одобряваме и тази известна негативна нотка не ми харесва това. Последното, тъй като в политиката трябва позитивно да гледаме на нещата и при един позитивен подход и да използване на правилните политически инструменти би било добре. Важно е стратегията за ефективното използване на ресурсите. Важно, е, че е одобрено от целият колегиум. И тук въпроса защо, когато говорим за вътрешния пазар, а, и точно вътрешния пазар а, е доста голяма тема. Защо не се използва инструмента на регламентите? Има различни регулации, директиви, които се приемат от държавите членки когато се заобикалят целите, обаче, са, има голяма, а, голяма активност. Важно е да е, голямо, да е голямо прилагането на законодателството в държавите членки, държавите членки да се придържат към това, което общо са договорили. Ние знаеме от самото законодателство, че регламент е най-простият инструмент и дават такива възможности. Преди да решим нещо голямо, мисля, че прилагането е важно. Там трябва да подобрим неща. нещата. Ние очакваме директивата за биоотпадъците и особено отпадъците за добиване на енергия. Комисията знаем, че е на друго мнение, но темата е, става все по-важна. Това, което приветствам е екологичността в аграрната политика, в регионалната политика. Това е голям успех на комисията на вас. Сега въпросът е какво накрая на деня, така да се каже, ще остане. Субсидии, негативно влияние или ще бъдат спрели, или ще продължим да имаме такива в водния сектор, в селското стопанство и смятам, че ще стигнем до решение за да има субсидии за държавите, където има недостиг на вода. Ние очакваме резултатите но вие започнахте една важна конференция с допитване до всички заинтересовани лица и много се радвам, че ние ще стигнем до верния инструмент. От наша страна пълна подкрепа имате, както и молба, да показвате повече кораж. Това е нужно на държавите членки. Благодаря. Благодаря. Даймик Еван. You, благодаря. Благодаря, че изложихте пред нас най-общи линии предложението ви. Голямата част от нас едва ли биха се съгласили с вас и мисля, че това е разбираемо. Ние сме комисията по околна среда. Питам се дали по някакъв начин вашето съобщение отвъд и над вашите правомощия. Колегата ми тук се хвана за главата, той отговаря за преговорите със съвета по директивата за електронните отпадъци. Имаме такава директива, знаем какви са проблемите. Явно обаче няма да постигнем един задоволителен отговор от страна на съвета. Що се отнася до реформата на ОСП и на рибното стопанство? Знаем, че има предложения там, но се питам дали другите генерални дирекции са задействани, за да може да се промени нещо в сферата на земеделското стопанство и на рибното стопанство. Парламентът като че ли нещата текат по същия начин, по който и преди са текли. Никой не работи в спешен план. Та, за това искам да ви попитам дали работите активно с други комисии, с а, съвета, за да се задействат нещата. Говорихте за бебето. Financial Times а, говорят за нови изкопаеми, нова ера на използването на въглищата и изкопаемите горива. Ние ще се занимаем от наша страна също с с шистовия газ. Какво правите и вие, и вашия колега по това отношение? Нищо не чувам по въпроса, защото като че ли не е много удобен. Още нещо, което може би е прекалено конкретно за днес, може би не може да ми отговорите. Става дума един химикал, който се съкръщава ТЦИ. Не мога да му намеря името. Нещо с трихо. Трихоетилен. Трихлоретилен. Той се използва е, за разтворители. Миналата седмица излезе едно изследване в е, САЩ и се говори, че той влияе и води до развитие на болестта на Паркинсон. Сега преминава този химикал по различните протеини процедури за разрешаване по директивата РИЧ. Знаете, че индустрията иска да не бъде включен той в съответния списък. Не знам дали сте запознати с това проучване. Добре е да направите съответните проучвания. Ако не, аз ще ви изпратя а, текстовете. Трихлоретилен. Трихлоретилен. За него стана дума. Крис има думата. Аз искам да дам думата на господин Гетбранди, пък след това да взема аз думата. Имате думата. Yes, thank you, Chairman. thank you, Chairman. You see how efficient... Благодаря. Вижте колко ефективно и ефикасно работим с времето. Искам да се изкажа показаното от колегата преди мен. Ние в Комисията по околна среда бихме одобрили част от предложенията за ресурсна ефективност на Европейската комисия, но си мисля, че Комисията по економически въпроси е тази, която би трябвало да се съгласи с тези предложения на 100%. Ако погледнем цифрите, цифрите на господин комисаря, пък и тези, с които разполагаме по принцип, много разумно би било по-ефективно и ефикасно да използваме ресурсите. По-късно ще се изкажа по време на изказването си за работния си документ, там ще цитирам цифри. Изумително е, направо е невероятно, че по економически причини не трябва да използваме ефикасно ресурсите. Затова ще задам и следния въпрос. Намираме се в дълбока економическа криза и тя всеки ден се изостря. Поне така чета ежедневно от вестниците. Обеден съм, че един от начините си инвестиции да излезем от тази криза е ресурсната ефективност и най-общо устойчивостта. Само една устойчива европейска економика, само една ресурсно ефикасна европейска економика ще може да се пребори с кризата и да излезе като по-конкурентно способна от нея. Затова мога да ви задам следния въпрос, с който по принцип знам, че сте съгласен. Доколко убедени са останалите комисари в това? чух слухове, че пътната карта ще бъде отложена или щяла да бъде отложена, защото сме в економическа криза. А, според мен нещата изглеждат точно по обратния начин. Трябва да ускорим пътната карта, точно защото сме в економическа криза. Та затова искам да ви попитам, доколко убедена комисията, пък и държавите членки в съвета за економическата необходимост да станем по-ресурсно ефективни. Благодаря. Да, вие ще ни кажете доколко са убедени 26-те комисари отвъд вас. Thanks, Chair. I think I'll try in English as well. И аз на английски. And I'm very happy to hear... Добре дошъл, господин комисар. Много се радвам, че комисията Смята, че това е важен въпрос и смята да се погрижи за нашите ресурси. Тази седмица бе обявена като седмицата на използването и насочване на вниманието към хранителните отпадъци. Ще се насочи вниманието към продоволствената врига. Много се радвам, че ще направим усилия да се вгледаме в това, защото можем отново да използваме биогоривата. Те могат да бъдат използвани отново, бъдат използвани за получаване на гориво, а това е възобновим енергиен източник. И мисля, че имаме доста законодателни актове. Господин Зебър говори за повече проучвания. Аз не смятам, че те са необходими. Напротив, трябва да научим и гражданите, пък и децата, как да се чувстват отговорни за ползването на ресурсите. Не знам а, как ще прокарате тази идея не само в държавите членки, но и до най-низкото ниво, до местното ниво до общините. Благодаря, казва председателя. Извиняваме се за лошия звук в залата. Постоянно се оплакваме от него. Техниците не успяват обаче да поправят проблема. Господин Айкот. Благодаря. Благодаря на господин Поточник за това, че изрази становището си по ефективното използване на ресурсите. Да, на нас тази зала ни харесва тази идея, както и на вас, но как да направим така, че и други генерални дирекции, пък и други държави да се заинтригуват? И това да се превърне в законодателство. Говорите за показатели и за това как показателите за енергийна ефективност да влязат в съответния европейски дневен ред. Ще говорите от името и на други генерални дирекции, но ми се иска да чуя повече за това, до каква степен тези показатели ще са част от европейския семестър, за да се превърнат в политики защото точно там е мястото на тези показатели, а европейския семестър е начин на те да стигнат до там. След това данъчното облагане. Когато говорим общо за данъчно облагане, всички са за това, да се насочим повече към ефективното използване на ресурсите, а не да облагаме с данъци работната ръка. Но от крайна сметка нищо не се случва. Няма ли да има такава директива, която наистина да премести е, данъчното облагане и данъчната тежест в тази посока? Още нещо. Биомасата. Един изчерпващ се ресурс Знаем, че имаме много политики за биомасата, но говорим за биомаса в енергийния сектор, а това не е ефектив, най-ефективният начин за използването на биомасата. Използваме на най-различни нива и накрая може да я изгорим, но преди да я изгорим, искаме да я използваме ефективно. До края на тази година ни бе обещано да бъдат въведени критерии а, за твърдата биомаса, и нейната устойчиво използване. Но конкретно предложение не съм видял и това ме води до известен скептицизъм. Дали пък предложенията не са насочени повече към единния пазар, а не към амбициозни критерии за устойчивостта на твърдата биомаса. Говорим за ефективно използване на ресурсите и затова е хубаво да има конкретни критерии за ощетоводяване на емисиите на въглерод и така нататък. Надявам се дори да закъснеете, ако предложенията ще са по-качествени, отколкото бързо да получим някакви предложения, но те да не са достатъчно качествени. Благодаря следващия оратор. Благодаря, господин, благодаря, господин председател. Господин комисар, радвам се много на вашия документ. Малко съм разочарован обаче, тъй като този документ трябва да е доста глобален. Аз разбирам, че при първата версия на документа не, не може да а, имате конкретни стъпки, но все пак малко съм разочарован тъй като когато говоря с а, значими представители на европейските индустрии, те казват темата е чудесна, с която сте се занимавали и занимавате и те казват кога ще се захванете с тази тема по-сериозно. Така че ви питам, кога ще дойдат съответните стъпки? А, аз искам критично да поставя този въпрос чух документа от една известна асоциация и като прочета на няколкото страници, има много въпроси и малко съвети. Но нека да дойдем до точката, до момента, в който вие получавате подкрепа. И в тази комисия не забелязвам такова нещо. Има хора от нашата зала, които високо говорят но в техните министерства не, не са много активни. Но някои хора, например, поставят изгарянето на отпадъците на края на опашката, но трябва да се погледнат столиците. Там трябва да рекламират в столиците. И след като не могат да получат подкрепа от своите столици, какво може да направи комисията? Комисията трябва повече да се ангажира, да получи по-голяма подкрепа не само с вербални изказвания, а действително Берлин, Париж, Брюксел да има влияние. Така че аз бих искал да видя къде са реализациите. И колегата Зебахер казва, че по-позитивно трябва да гледате, драги колеги, директорите на генерална дирекция по екология ги попитах 10 пъти какво става с прилагането. След десетият път се отказах, защото получах един и същ отговор. Това, че има един доклад и този конкурс се обявява фалит, това знам но все пак водещите хора искам да видя прилагане. Това е много важно. И това, че членовете не могат да помогнат, това го разбирам, но все пак искам от вас по-голяма конкретика. Неща, по които вие можете още утре да повлияете. Вие знаете е, документите по отпадъците. Вие може да промените е, лошото положение на обработка на отпадъците в Източна Европа. Между... Вие може да повишите ефикасността при изгарянето на отпадъци. Редица неща може да направите. Аз трябва да спра, защото господин председател Йолайнен държи на това, но харесва ми доклада, но надявам се прилагането да е по-добро. Е, аз бях много щедър към вас, господин колега. В тази комисия имаме ангажирани колеги. Всички са ангажирани. Това е предпоставка за нашата работа. Един от нас е Юлият Меркис. Äh, Благодаря, господин председател. Äh, äh, Благодаря ви за презентацията, господин комисар. Благодаря ви за амбициозния доклад. Мисля, че може да разчитате на нас за подкрепа, защото ние сме точно толкова амбициозни, ако не и повече. Отлична идея е тази стратегия да стане част от европейския семестър и да се заставят държавите членки да дават информация относно напредъка. Означава ли обаче всичко това, че целите относно рециклирането ще са част от отчетността? Може ли да очакваме годишни доклади по тази тема? Вече казахте за отпадъците, че ще има конкретни цели. По отношение на целите, ще преминете ли към определяне на цели не само по отношение на ресурсите, но и по отношение на използването на ресурсите? Искам да подкрепя и колегата Карл Хайнц Флоренс, който току-що заяви, че искаме да ви подкрепим по отношение на забраната за депонирането на отпадъци. На няколко пъти сме обсъждали този въпрос. Мисля, че ако ще отваряте врати за някои инициативи, трябва да затворите вратите пред други. Освен това, не би трябвало да изнасяме нашите електронни електрически отпадъци извън Европа. Имаме директива, знаете как можем да въведем забрана за излизане на тези отпадъци извън Европа. Как можем да забраним нещо подобно? Споменахте иерархията, говорихме за иерархия на биоотпадъците. Би трябвало да има иерархия и по отношение на суровините. И би трябвало да използваме всички продукти е, в зависимост от тяхната допълнителна стойност. Аз сега не казвам, че има такава иерархия, но трябва да има поручвания по темата. И накрая, Би трябвало да видим някои резултати свързани с краткосрочните цели. Споменахте данъците. Данъците не са краткосрочна мерка. Как ще преминете към това данъчно облагане на ресурсите? Защото искаме да има устойчива данъчна основа. Освен всичко друго. Приветствам тази стратегия, така или иначе. Комисията ще замине тази седмица за Калабрия и ще се обсъжда там прилагането на документите на Европейския съюз, ще бъде контролиран този процес и ще се върнем с доклад от Калабрия. Така, Критора за си следващия. You, е, Благодаря. Още веднъж, добре дошъл господин комисар. Много хора ви похвалиха. Виждаме много ползи в този, в този документ. Аз обаче ще бъда малко по-критичен. По отношение на 7 милиардното бебе. За мен то няма да има време да действа. Ако ще чакаме то да оправи бъркотията, това няма да се случи. По отношение на биоразнообразието в Нагоя дадохме обещания да опазим 70% от а, нашите райони. Всъщност, само 70% от а, нашите защитени райони имат а, защитен статут е, или специален статут. Говорим за 50% повече положителни оценки по отношение на видовете, говорим за подобрение и по отношение на местообитанията, така или иначе, една проста сметка показва, че само 47% от местообитанията са защитени и 25% от видовете, а не тези 70, за които говорим. В крайна сметка, ще включите ли защитата на биоразнообразието в тези цели и какви други мерки смятате, че трябва да се предприемат? Благодаря, ние се радваме много, когато имаме посещение. Днес една голяма група от Франция има тук. Добре дошли при нас и друга група от Чанасабо, Румъния. Благодаря. Добре дошли при нас също. И 16 треньора по преводи, които след, следват това, което обсъждаме. Господ председник, <clears throat> Че съм весел да е комисар спет меднами nami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 Словенски не бива да се говори. Не може да се говори словенски. <laughs> Много беше интересно това, което казахте, но никой не го разбра. Имаме ли словенски в езиковия режим? Не, добре. Извиняваме се, но словенски не може да се говори днес. Знам, че всички може да правим гъвкавост. Обикновено ние пчеларите можем да правим гъвкавост. Преди две години няколко кандидата за поста комисар говориха за промяна на парадигмата – Въпросът ми е много общ. След две години работа на комисията, мислите ли, че сме започнали такава промяна на съществуващата парадигма и как економическата и финансова криза се отразява на това желание да се промени парадигмата? Обикновено по време на криза различните заинтересовани заинтересовани лица се опитват да екстраполират а, онова, с което разполагат и продължават по-старому. Когато кризата обаче наистина се задълбочи, хората май не се опитват достатъчно да, да променят нещата. Споменахте трите елемента транспорт, храни. Е, и е, отпадъци. Какво ще направите? Колегата го няма, Яно Шадер. Tisztelt biztos úr, azt mondta a bevezetőjének hogy a politikai döntéshozók intenzívebben kell. Господин комисар, в края на вашето слово казахте, че политиците ще трябва да се заемат по-интензивно с този проблем. Ще трябва да обърнат по-голямо внимание на ефективното използване на ресурсите, устойчивото им използване. Аз мисля, че не само политиците, но и економистите, и економистите трябва да се ангажират. Твърде общо говорите на някои места. 2050 година е много далеч в бъдещето. Трябва да работим по-интензивно. 2050 година, аз ще съм на 92 години. Да се надяваме, че ще бъдем живи и здрави, за да намерим решение на тези е, проблеми. Имаме някои положителни примери и трябва да ги използваме за бъдеще. Ако погледнем рециклирането на електронните отпадъци, съществува една бългийска компания, Умкор. Тя е работодател на няколко хиляди души в този сектор. Друг пример най-голямата златна мина – в Швеция. получават две трети от а, своя оборот не чрез традиционни методи на извличане на златото, а чрез нови стратегии по отношение на телефонията. Миналата година, спомняте си тази екологична катастрофа в Унгария – Спомняте си вероятно, че е, една ръка беше замърсена с е, токсични отпадъци, отайки. Възниква въпроса съответно как може да се извличат тези редки земни метали, титани, например, от, е, от тайките. Проучванията във всички тези области започнаха преди много години и сега трябва вече да потърсим някакви резултати. Има проучвания, ние трябва просто да използваме постигнатото в тях до сега. С други думи, трябва да намерим е, някакви конкретни начини да се обработват по-добре токсичните отпадъци и отайки. Тези предложения изглеждат добре на хартия, но не са ясни за гражданите. Какво точно имаме предвид, когато говорим за ефективно използване на ресурсите и е, какви различни стъпки могат да се предприемат за постигане на целите? Следващия оратор. Para mim, a primeira pergunta considero central. É se... Имам един важен въпрос относно целите на стратегията 2020 целта, самата цел 2020 трябва да бъде спазена. И затова въпрос. Когато вземем целите на държавите членки и ги съберем, ще установим, че общата цел на Европейски съюз няма да я постигнем. И що се отнася до ефикасността в използването на енергията, всички държави членки са съобщили за мерки, които са взели – кои от тях са направили нещо, кои не са направили и ние действително ще направим обвързащи цели. Относно отпадъците, изготвих доклад за биоотпадъците през 2010 година. Въпрос. Има ли намерение комисията в тази, този сектор да направи нещо – ако ние направим разделно събиране на отпадъците и една част компостираме от отпадъците и помислим, че 38 милиарда евро са необходими, са нужни за да постигнем това, тогава можем да постигнем целите на стратегията 2020. Как е възможно без директива, без регулация да постигнем качествени регулации в областта на компостирането? Това е невъзможно. Как да се справим с това? И последния въпрос по тази тема. Комисията иска ли да изработи директива с ясни регулации? Има ли намерение да го направи това? Така, приключваме с е, желащите си изказ. Още двама души само има. Кал Шритер Онтана Веска. Uh, um, За ресурсната ефективност. Има много редкоземни елементи, които бяха открити в Швеция в средата на 19 век. Now the conflict about these different minerals is going to increase. They are... Все повече ще се търсят тези редкоземни елементи. Наричаме ги редкоземни, защото не е висока тяхната концентрация, иначе ги има навсякъде по света. Често и просто е необходимо по-дълбоко минно дело, за да се стигне до тях. нека да се замислим и за политиката за сигурността. Ако не използваме все повече ресурси, ако спрем да използваме толкова много ресурси, ще намаля и броя на конфликтите в света. Има и ограничения. Какви мерки ще се предприемат? Какви данъци ще са необходими? Или пък ще има някакви такси за минната дейност, която да се плащ, които да се плащат от дружествата? Докъде ще се стигне? Защото Колите от 1940 година използваха малко повече енергия от колите днес в същото време използваме нововведенията за увеличаване на конските сили. компютъра ми от 1992 година използва по-малко ток от този сега, макар че е много пъти по-бърз. Ако не постигнем някаква ефективност, няма как да излезем от този кръг. Как да постигнем една економика, която да се разраства, но без да потребява толкова много суровини? Защото след 50 години трябва стотици пъти по-ефективни да бъдем, ако искаме економиката ни да се развива. След 500 години трябва 300 милиона пъти да бъдем по-ресурсно ефективни. И смята ли някой, че изобщо може да постигнем такава цел? Та въпросите си как да определим една економическа система, която да не води до безработица, до задлъжнялост, когато няма растеж на економиката. Ето това е голямото предизвикателство, защото ако продължаваме да използваме иновацията си за все повече потребление на суровини, какво ще кажем на идното поколение, както и на държави по света, които са бедни и имат нужда от повече ресурси. Това е голямата економическа дилема и какво мислите вие по този въпрос? Big, big Ето това е големият въпрос. най-важният, преди да се стигне до подробностите. Следващи оратор. Господин комисар, съвсем специален въпрос по темата качеството на въздуха. 2013 година искаме да бъде качество на година на е качеството на въздуха. Имаме много обсъждания в моята парламентарна група. Има нови гранични стойности за фин, прах и другите показатели. Ние казахме, че трябва да разгледаме емисиите при източника. Там да ги намалим и съответно законодателство да има, както и директива по този въпрос. Въпреки това, градовете в държавите членки нямат шансове да спазат граничните стойности, особено по инокс, е, по азотооксида и е, писмен въпрос съм отправила. Интересуваме какво прави комисията в рамките на ревизията на преработката относно новите гранични стойности стойности, ако ни бъдат спазени те от държавите членки. Какво ще направи комисията? Благодаря. Благодаря. Господин комисар, редица въпроси бяха поставени. Голяма подкрепа имате по принцип, от нашата комисия по околна среда никой не е против ефективното използване на ресурсите, но въпросът е къде да бъдем по-ефикасни и как ще продължиме съгласно пътната карта, кои са следващите стъпки. Вие сте си направили доста бележки, така че заповядайте да отговорите. Uh, Може би ще е най-добре да започна с по-общите штрихи за това къде се намираме, как виждам развитието и след това ще вляза в конкретиката. По-важно е първо да начертая тази обща рамка, защото тя е най-щекотливия въпрос. Развитието през 20 век и какво очакваме през 21 век. В Европейският съюз ние зависим много от вноса, що се отнася до голяма част от ресурсите, които потребяваме. Ако погледнем какво се случва с цените, да, през 20 век имахме ниски цени на вносните ни суровини. Но през първото десетилетие на 21 век нещата се преобърнаха цените на основните стоки се покачиха и продължава да се покачват. Голямата част от дружествата очакват през едните пет години тези цени да се увеличат дори повече. Когато говорим за тези световни тенденции при суровините, когато говорим за зависимост от вноса, за колебание на цените, както и за това, че дори днес цените са образувани така, че трудът е един малък процент от цената. 45% от цената отиват за суровини, т.е. ресурси. Темайки преди всичко това, трябва да кажем, че Ефективното използване на ресурсите няма да е най-важният проблем, а ще бъде единственият проблем а, и фактор за конкурентоспособност на европейската промишленост. Някои големи и малки дружества вече са го разбрали. И посланието дойде при тях още преди ние да го изпратим, защото нещата бяха опрели до кокъл. По-дългосрочно гледащите дружества определят своите планове за бъдещето на базата на големи мегатенденции. Една такава мегатенденция е свързана с ресурсната ефективност и то още днес. Така изглеждат нещата по-настоящем и Въпросът е как да включим в изготвянето на политиките гласът на тези активни и дълновидни дружества. Онези, които представляват а, своите сектори, всъщност работят на базата на защитата на статуквото, т.е. най-низкото съпротивление. Това е погрешно, ако искаме да бъдем конкурентно способни в бъдеще. Но гледането от днес за утре е феномен, срещу който трябва да се борим. Ресурсна ефективност не може да се постигне само ако един и двама се движат в тази посока – или това ще се превърне в лайт мотив за всички, или няма да я докараме до никъде. И това е и целта ми. Голямата част от отраслите, които споменахте, нещо се случва, нещо има, има някакво развитие. Но за такова едно движение имаме нужда и от ясна насока, и от търпение, и от време, и разбира се, ако е необходимо, стандарти, законодателство, целеполагане, измервания, добри с всички данни. И трябва да работим по всички тези фронтове. Колегата Луиза точно това ме попита – Смятам, че сме на правилният път. Но в Комисията за околна среда говорим повече за проблемите на економическия растеж, отколкото в економическата комисия говорят за проблемите за околната среда. На околната среда, извинете. И това е факт. За това трябва ясно да изразяваме становището си и това е Отговорът ми е на част от колегите, когато дебатирахме по въпроса на съвета на министрите на околна, по околна среда. По време на Екофин много често се дебатират проблемите, по които трябва да се работи. Да, трябва да се грижим и за растежа, и за работните места, защото когато говорим за работни места, това са нашите работни места. Но трябва да се говори за екология. Във времена на криза, обаче, е много по-трудно да се говори по тези въпроси, ако я нямаше кризата. Ресурсната ефективност е идеалният инструмент, по който, посредством който можем да се включим в основния дневен ред на економиката, защото това е в интерес на всички, за да може Европа да бъде конкурентна способна, но и да защити околната си среда за бъдещето си. Може да не сме съгласни по подробностите, но трябва да постигнем съгласие за политиката и нейната посока. Сега един по един, малко по-бързо ще говоря. Рихард, съгласен съм. Точно по това трябва да работим винаги. Аз тази позиция защитавам. Говорите за регламент или директива. И аз съм се питал. Многократно. Особено, когато имаме проблеми с транспонирането на директиви в държавите членки по надлежен начин. Постигаме съгласие за общите насоки, но след това държавите членки са тези, които знаят с какви инструменти разполагат и кои инструменти бих работили в техния контекст. Въпросът ти обаче става все по-релевантен. Субсидии спомена, други колеги също. Мога да кажа нещо по въпроса, защото част от вас говориха много за това. Става дума за семестъра. Правихме... Днес излезе всъщност едно проучване за годишния ръст – Искам да направя всичко, ресурсната ефективност и екологията да присъстват максимално още тази година на сцената. Работя в три посоки. Първо, данъци и такси. Какво може да направим в тази сфера? Можем да препоръчаме на държавите членки да предприемат съответни мерки. Например, да прехвърлят тежеста от труда на ресурсите. И това държавите членки трябва да го вземат като препоръка и да го включат в националния си план. Тоест, ние не отговаряме за данъчното облагане, но то става част от общата ни дейност. Същото се отнася и за субсидии, които вредат на околната среда. Например, фирмените автомобили – Годишно 54 милиарда е субсидията за тях. И то във времена, когато положението не е розово. Но не искам само за това да говоря. Има много примери, има много други различни примери. Искам да се съсредоточим върху е, енергетиката, и отпадъците. Да имаме ясна последователност на елементите. Третата сфера, в която, мисля, в която се надявам да навлезем в подробности, е създаването на вътрешен пазар за екологични продукти. За устойчиво производство и устойчиво потребление. Много ми се иска тук да постигнем повече. Комисията да зададе такива указания. Аз вече го казах в встъпителните си думи. Да, ние, комисията, ще тръгнем в тази посока. Ако трябва да мечтая, бих казал, че днес, когато предлагаме това проучване за годишния растеж, господин Рен и комисаря Андор, ние тримата, да можем да го представим. Защото това е системата от трите стълба, която се опитваме да въведем. Още не сме го постигнали, разбира се, но мисля, че с всяка една година се движим в тази посока. Линда. За това дали другите комисии в съвета работят по този въпрос. Аз се опитвам да работя систематично по всички въпроси с останалите. Даже понякога казват, че говоря прекалено много. А, когато човек иска да прокара една политика във всички останали, трябва да присъства навсякъде и явно говори повече. А, в ОСП, в рибното стопанство, мога да говоря с който и да е от вас, но смятам, че доста добре се представихме в тези политики. Какво означава това? Това означава нашите приоритети да са включени. Интегрирани са политиките ни, включили сме енергийната ефективност и ресурсната ефективност в различни политики, пример политиката за водата, ще бъда при политиката, в, в комисията на ИТРЕ. Трябва да присъствам и на съвета по конкурентно способност, но не успях. Там нещо странно се случи, няма да ви го разказвам сега. Така че зная, съзнавам. Бях във вашата комисия по земеделие. Няма да постигнем успех, ако няма хоризонтална комуникация. Ако говорим само пред убедените, няма да постигнем успех. Всички ние сме длъжни а, да работим, да не се занимаваме само с своята комисия или с съвета си, а и да говорим с всички останали. Това е философията на околната среда. Ако искам да подобря околната среда, трябва да се занимава и с енергетиката, и с транспорта, и, и, и която и да е друга сфера. Ако не се занимавам с останалите сфери, нищо друго няма да се промени. Шистовия газ. Комисията започна едно проучване за рисковете за околна среда, свързани с шистовия газ, както и рефлектирането, извинете, различните способи, които се използват, както и земеползването. Економиката на шистовия газ, както и въздействие в околната среда, ще бъдат разгледани. други служби на комисията ще се занимават с това също. Ние ще се занимаем и с различни други субстанции, химични вещества, които се използват при проникването за добиване на шистов газ. Ясно е, че законодателството се прилага и при шистовия газ. Всички директиви и РИЧ, и този за подпочвените води и така нататък. Сега, необходимо ли е обаче допълнително законодателство? Всичко, по всичко това се работи. Събираме факти и много внимателно наблюдавам тази тема, както и службите, които работят за мен разрешителните. За това вещество, което споменахте, ще проверя. Но първата ми реакция би била следната. Трябва да направим всичко, защото този списък да бъде пълен с комисаря Таяни. Решихме, че тези 136 субстанции трябва да бъдат включени в списъка. Утре, по обяд, имаме едно заседание защото е много важно всички да живеем в предвидима околна среда. Колкото по-бързо отпаднат или е, тези вещества от списъка, толкова по-добре. И колкото по-бързо бъдат включени, толкова по-предвидими са нещата. Ако нещо е опасно, трябва да е ясно, че е опасно – В пътната карта за ресурсната ефективност сме заложили една цел до 2020 година тези вещества да бъдат взети предвид. Следващия въпрос. Мисля, че ви отговорих, но за отлагането на пътната карта говорихте за слухове. Аз трябва да ви кажа, че това е грешно, няма такива. Аз дори слухове не съм чувал по този въпрос. Госпожа на Розбах. За отпадъците от храни. Работим по този въпрос. Една инициатива преди месец започнахме, Generation Awake – аз бях при започването на инициативата в две от държавите. Тя работи добре, насочена е към младите, към младите семейства. Дали сме им едни чанти за пазаруване, където е описано всичко. Обяснили сме им, че трябва да мислят преди да потребяват, преди да купуват. Информираният потребител едно много силно оръжие и ние трябва да използваме този потребител. За европейският семестър вече говорих. Директива за данъчно облагане на ресурсите. Изпреварваме тук малко времето, като че ли. Може би някъде в бъдеще ще има такава, но Националните програми ще трябва да въведат нещо такова, което би било достатъчно силно. Биомасата. Не е в моя мандат тя, но постоянно наблюдавам този въпрос, да има критерии за устойчивост на биомасата. Комисари Хейдегард и Отингер са тези, които се занимават с тази тема основно. Това ни интересува, защото критериите за устойчивост а, за мен са изключително важни. Важните доминират всичко, над всичко. Why we started with the approach like it is? Because one... Защо е такъв подходът ни? Преди година не се говореше толкова за такива елементи, каквито имаме по-настоящем. Говореше се по-общо за енергийна ефективност. Но иначе съм съгласен с вас. Трябва да бъдем по-конкретни и да имаме последващи действия, Не бива да чакаме седмата ОСП. Работим по плановете за водите до година. Говорим по директивата за екодизайна. По-късно ще говоря по този въпрос. Но правоприлагането е основното. Надявам се, да вървим напред. Юдит, таргетс... Um, um, Юдит Меркис, по отношение на целите за рециклиране и включването в европейския семестър, отчетността. Имаме отчетност, нещата се следят от специален регулатор, специална агенция в Европа. Ще ускорим работата по някои цели. Част от оперативните цели по отношение на отпадъците ще бъдат укрепени. Като цяло искаме да преминем към цели във всички области. Всъщност това е идеята на ефективността на използването на ресурсите. Да се надяваме, че от 2013 година нататък ще имаме по-голяма яснота. По отношение на депата, в момента работим за това как да забраним незаконните депа за отпадъци. Някои страни все още имат сериозни проблеми тук е, по отношение на управлението на отпадъците. Имаме пет страни, които са близко до това, което смятате за добра стратегия. В много страни обаче трябва да кажем, че проблема се решава чрез изгаряне, а изгарянето не трябва да бъде альтернатива на депата. Трябва да преминем към рециклиране и повторно използване, за да се намали като цяло обема на отпадъците, забрана за износа предлагаме да се отдели сериозно внимание на развиващите се вторични пазари в Европа. добивният сектор, например, се оплаква, че изнасяме голяма част от производството. Мисля си, че трябва да има инициативи за запазване на производството в Европа, иерархия на суровините, още не сме мислили по въпроса. А мисля си, че на този етап трябва да се концентрираме върху онова, което каза Карл Хайнц. Не забравяйте, че ефективността по използване на ресурсите все още е само предложение на комисията. Чакаме държавите членки да ни подкрепят. Вие естествено, че ни подкрепяте, но държавите членки не ще видим какво ще стане там. Критон. Очаквам ли, че ще изпълним целите? Постоянно следим дали се приближаваме към изпълнение или не. На Гоя. не беше чак толкова отдавна. Не можем да кажем, ето сега сме по-добре по отношение на изпълнението на целите. Част от мерките в рамките на ОСП и общата политика в областта на рибарството са в правилната посока. Дали са достатъчни, трудно е да се каже. Вероятно ще има нужда от повече работа. Това ще бъде, вероятно, една честна оценка от моя страна. В работната програма за до година е включена стратегия за законодателство за инвазивните видове. Това обаче е динамичен процес и е много трудно да се каже само година след Нагоя дали вървим в правилната посока или не. Положихме всички усилия, имаме стратегия за биоразнообразието сега. Споразумахме се за целите с съвета. В момента обсъждаме възможните действия. Като цяло там цари добра атмосфера. Единственият проблем е интегрирането в ОСП и ОПОР. Е Какво трябва да се направи първо? Ние ли трябва да действаме или съвета по околна среда трябва ли да се намесва тук и многогодишната финансова рамка? В крайна сметка, преговорите отразяват онова, което обещахме в Нагоя. На Лойс аз вече отговорих. Господин Адер, всъщност, аз ви подкрепям напълно. Умикор е отличен пример по отношение на рециклирането. Виждате как чрез рециклиране може да се стигне до отлични решения, нещо много по-добро. Отколкото да се преминава към стратегии, които не само, че не са безопасни, е, или ако е, са е, безопасни, те не са толкова невинни, така или иначе. Ние ще предвидим и инициативи в областта на обработката на токсични вещества. Господин Фернандеш енергийната ефективност. Аз не отговарям пряко за енергийната ефективност, но комисията наскоро прие документ, който би трябвало по някакъв начин да запълни тази пропаст, която съществува. Спомням си, че беше споменато в хода на разискванията, че комисията може да предвиди възможността за задължителна регулация тук. Дори това сега да не е реалната възможност пред нас. Биоотпадъците. Много пъти съм говорил по тази тема и съм обяснявал защо нямаме нужда от конкретна директива тук. Това не означава, че в прегледа не възнамеряваме да включим е, преоценка на целите. Някои държави членки се справят много добре и днес. Имаме вече необходимото законодателство. То не задължава държавите членки, създава просто необходимите условия и някои държави членки се справят много по-добре от други. Иновациите когато става въпрос за производство и потребление, има две съвсем различни неща. По отношение на производството, екодизайна. Това е централната тема, това е един много силен инструмент. Някой се притеснява, че това ще бъде едно бюрократично чудовище. Ако обаче по време на етапа на дизайн на продукта, мислим за това как той ще се създаде така, че материалите да могат да бъдат рециклирани, ще направим стъпка на предпоотношение на потреблението и екоетикетирането. Целта е не да имаме етикети, голям брой, които никой да не разбира, а да има етикети, които да бъдат разбираеми и да подпомагат потребителите в взимането на решения. Иновациите в хода на историята са доказали, че много често са много по-полезни, отколкото сме очаквали. Знаете, економиста Малтус още преди векове каза, че с оглед на нарастването на населението не може да има постоянен растеж. Когато за първи път започнаха да се използват каруци и карети с коне, се стигна до такъв проблем по отношение на естествените отпадъци на животните, че хората решиха да се откажат от този транспорт. Това обаче не се а, случи. Просто се стигна до решение. Комисията смята, че трябва да се използват мерки и в предлагането, и в търсенето. Не казваме, че трябва да се разчита само на ефекта на рикошета. Ако отправим ясните сигнали и сектора на иновациите ще даде своята дан. Всъщност, самия сектор вече разбира, че трябва да прехвърли ударението от продуктивността на, на труда към продуктивност при използването на ресурсите. И накрая по отношение на качеството на въздуха, имаме проблем. Има нерешени проблеми и те са много. В началото на годината разговарях с колегите от колегиума на комисарите, тъй като нямаше как да започна своите инициативи без да получа подкрепата на колегите, които отговарят за транспорт, и въобще на всички колеги. Ние работим по всички тези предложения. Това не означава, че проблемите с праховите частици и е, различните видове оксиди е, ще изчезне. Трябва да поставим ударението върху начина на измерване на вредните емисии. Тук оказваме сериозен натиск, за да се стигне до развитие. Основното тук трябва да е здравеопазването. Здравето на гражданите. СЗО ни отпраща сигнали, че дори и съществуващите днес стандарти да са добри, те не са достатъчно добри и трябва да бъдат укрепени. Може да очаквате, че ще се опитаме да свършим много в областта на качеството на въздуха и е, ако трябва ще използваме всички лостове и ще има и процедури по нарушение. Да, уважаеми господин комисар Янес Поточник, знам, че сте много заед. Винаги проявявате голяма ангажираност. Всъщност говорихте около 30 минути. Обърнахте се към всички. Обяснихте подробно какво означава ефективно използване на ресурсите. Благодаря ви за тази ангажираност. Мисля, че сме в добри ръце с вас. Подкрепихме ви на широка основа. Когато отидете в другите комисии, кажете им, че сме говорили и за конкурентоспособност, и за индустрия. Да се надяваме, че другите комисии ще проявят точно такова желание да се подобри устойчивостта, както и ние. Говоря най-вече за екосистемите. Тук благодаря ви за дебата. Имаме и доклад, знаете ще следим какво ще стане с пътната карта. Желаем ви много успех, е, най-вече по въпроса за включването на този е, въпрос за ефективното използване на ресурсите във всички политики. Благодаря ви отново за това, че дойдохте. И до скоро виждане. И така, направо отиваме на доклада на Хербенян Хербрандай. Всъщност темата е същата. Европа за ефективно използване на ресурсите. Говорихме надълго и на широко по тази тема вече. Може би, може да сме малко по-кратки. Хербенян може да ни даде сега своите идеи. Заповядайте. Благодаря. Аз няма да говоря 32 минути. Много по-кратък ще бъда. Като си има предвид колко е важна темата и колко обширна, трябва да разгледаме този работен документ. Нека да започна с ежедневника. Ако погледнете днешните вестници, ще видите, че на първа страница постоянно се говори за економическата криза, кризата с еврото и така нататък. Много е важно економическата криза да не ни прави слепи за основните предизвикателства. Пред последните два часа вече се спомена, че след няколко години ще бъдем 9 милиарда. Освен това, все по-голям брой хора получават доход, който ги поставя в средната класа, съответно се появяват модели на потребление, свързани с средната класа. Комисаря спомена римския клуб и апокалиптичният документ на този клуб от 72 година. Там се казва, че нашата планета е твърде малка, за да осигури ресурси за всички. Поради всички тези фундаментални промени, е, трябва да кажа между другото, че економиката ще се промени фундаментално, тъй като ресурсите е, стават все по-оскъдни. Ресурсите стават все по-скъпи, освен това. Аз съм убеден, че оскъдността на ресурсите е един от основните двигатели на онова, което бих нарекал зелена индустриална революция. Другите двигатели са политиката в областта на климата и законодателството, което ще се появи, независимо дали искаме или не. И е, третия двигател е предпочитанията на потребителите. Всъщност виждате, че все повече потребители избират продукти, които са произведени по устойчив характер и всъщност самите компании го разбират това. Всичко това означава, че ефективността на използването на ресурсите не може да бъде загърбена заради економическата криза. И аз това казах е, и когато се обърнах към комисаря. Не, точно сега трябва да говорим за ефективно използване на ресурси, защото сме в средата на економическата криза. Парламента трябва да използва прати своето послание към държавите членки и към комисията. За това, че нещата са много по-наболели, отколкото се представят в момента. И като се има предвид економическата уместност на този въпрос, за мен е очевидно, че би трябвало да се обединим в своите усилия с индустрията. За това как да постигнем една по-ефективна економика. Трябва ние като политици да създадем Европейски съюз, който да е много по-ефективен в използването на своите ресурси. Аз не смятам, че ние трябва да питаме индустрията какво смята, че трябва да се направи и ние да го правим. Не, всички сме заедно в а, тази ситуация. Аз проведох доста разговори с различни заинтересовани лица, представители на бизнеса. Всъщност, те проявяват активност, но не са достатъчно конкретни за това какво ние можем да направим като политици, за да постигнем една много по-ефикасна Европа. Виждаме, че има пионери тук, компании, които инвестират в ресурсна ефективност, те виждат колко е важна тази ефективност всеки ден в своята работа. Но основният процент от заинтересованите лица или не са достатъчно заинтересовани в момента или защитават бизнес интереси. Има един доклад на Китайския съвет по развитие и околна среда. Той се появи днес всъщност. Там се казва, че Китай има нужда от много повече инвестиции, за да се стигне до устойчива економика и съответно в Китай само ще бъдат създадени 9,5 е, милиона работни места. Същото въжи и за Европа, според мен. Съответно, има смисъл да се инвестира в една нова економика, ефективна по отношение на ресурсите. Трябва обаче да се прояви амбициозност от страна на индустрията. А ние, ние трябва да приложим политиката на стимулите и наказанията. Стимули за индустрията може да се даде по-голяма гъвкавост на компаниите, за да може те да преминат гладко към една ресурсна ефективност, но трябва да има и наказание. Данъци, например. Когато говорим за данъци, може да имаме и стимули и наказания в едно, тъй като намаляването на данъците по отношение на труда може да се прехвърли в увеличени данъци по отношение на ресурсите. Комисията обаче твърде бавно действа тук. Така че ние тук трябва да придадем един по-спешен характер на проблема. Ние сме изключително уязвими по отношение на ресурсите и би трябвало да се притесняваме. Отделните държави членки е, се опитват да натрупат някакви запаси, за да гарантират предлагането, но Европейския съюз е, не прави достатъчно. Немската индустрия, например, извършва много. В тази област е, Германия се опитва да гарантира достатъчно големи количества редкоземни елементи. Защо обаче това да не правят всички държави членки? Защо да не го прави Съюза? търговската политика може да бъде политика на Европейския съюз, а не на отделните държави членки. Предлагам конкретни мерки и очаквам коментарите на колегите. Съответно, като чуя какво ще кажат те, ще включа казаното в моя проект доклад, който ще се появи по-късно през тази година. По отношение на казаното от комисаря, аз все още смятам, че нашата стратегия за отпадъците не е достатъчно добра. Ние разглеждаме отпадъците като нещо, от което трябва да се отървем, а не като една ценна възможност. Общините плащат на компании много пари, за да се отървават от отпадъците. Аз мисля, че трябва да бъде обратното. Всъщност, Компаниите трябва да плащат на общините за това, че събират тези ценни ресурси. Екодизайна и екоинновациите. Важно е, че трябва, е, важно е естествено да има ясни е, критерии в тази област. Екодизайн, екоинновации, те играят е, важна роля и трябва да бъдат разгледани по-амбициозно. Вредните вещества 54 милиарда евро каза комисарят, че се използват за субсидии за автомобили. Представете си какво може да направим с тези 54 милиарда, ако ги използваме за по-чисти автомобили. Прехвърлянето на данъчното бреме, вече говорих за него, иновациите трябва да работим за намиране на альтернативи за недостатъчните природни ресурси. Няма как да постигнем нашите цели по отношение на възобновяемите източници на енергия, ако не намерим нови решения, тъй като зависим изключително много от възобновяеми източници, Европейския семестър беше споменат от комисаря. Това е един от силните инструменти, с които разполагаме, за да накараме държавите членки да приемат сериозно ефективността по отношение на ресурсите. И накрая, нашите модели на потребление. Искам ми се да мога да кажа, че иновациите ще са достатъчни, за да се постигне ефективност по отношение на ресурсите, но това няма да е достатъчно. Трябва да разгледаме начина по който ние употребяваме всички видове ресурси, включително и начина по който се храним. Очаквам мерките, които предлагам да бъдат както одобрени, така и отхвърлени от а, различните политически партии в парламента, но съм убеден, че Една стратегия може да е успешна само ако включва различни елементи в себе си. Да, индустрията трябва да бъде възнаградена чрез възможност за иновации, е, чрез гъвкавост, чрез гарантиране на доставките, но от друга страна трябва да има ясни е, мерки, свързани с е, например, дизайна на продуктите, да има ясни мерки, свързани с а, а, наказания в случай, че не се изпълни това, което искаме. Всъщност, много мерки могат да бъдат а, предприяти. И в заключение искам да кажа, че независимо дали става въпрос за економическа криза или за началото на една революция, трябва да действаме бързо много по-бързо, отколкото комисията или съвета искат да го правим. Така че за мен една от отговорностите, основните отговорности на парламента е да придаде по-голяма скорост на този процес за по-ефикасно използване на ресурсите в Европа. Очаквам с нетърпение какво ще кажат колегите, защото искам да включа техните коментари в проекто доклада. Благодаря. Е, благодаря ти. Документ. Съдържа много добри елементи, които ще бъдат включени в нашия доклад. Ти вече спомена голяма част от инструментите, както и насоките, в които трябва да се движим. Спомена също така не само промишлеността, но и потребителите, обществото, защото всички трябва да бъдат информирани и всички трябва да имат едно по-устойчиво поведение. И така, добре, имаме около 20 на минути за дебат. Кой друг иска да вземе думата, за да запълня списъка? Okay, and... Започваме по списък. Господин Флоренц, той излезе, Юрит Меркес може да вземе думата тогава. Uh, you, uh, and... Благодаря. Благодаря на колегата за отличния работен документ и идеите. Подкрепям желанията ти, както и тези на комисаря. Голямата част от членовете на нашата комисия имат същите амбиции и биха те подкрепили. Казахме го и на комисаря Поточник. Въпросът е обаче как? Как ще реализираме тези си амбиции? И имаме ли достатъчно инструменти? за да ги постигнем. И тук е необходимо още работа, още усилия са необходими. Всички бихме искали да постигнем а, една зелена економика, един рай, зелени морави, но пътят нататък не е ясен. И за това се питам дали не можем да поработим повече по една система за размяна на челен опит между държави. Има новаторски клъстери в Европа, но те нямат последователи, защото не се обменя достатъчно информация. Имаме, освен това, много етикети. Екоетикети, етикети за устойчивост. И потребителите вече не знаят кой е истинският етикет, зелената точка. Е, защото скоро ще я има навсякъде. Преди хората си мислиха, че това ще е еко-етикета, а то не е така. Така че понякога по-малко означава повече. По-добра информация и по-малко различни етикети. Нямам се тогава потреблението на потребителите да бъде насочено в правилната посока. Поведението на потребителя наистина е много важно, но как ще го променим? Може би не е достатъчно само да подаваме информация или да слагаме необходимите етикети. Важни са стимулите, които предлагаме. Европейският съюз там няма компетенции, затова питам как ще работим и по въпроса с данъците. Подкрепям те за субсидиите, но това е ли в пълномощията на Европейския съюз? Как ще го постигнем? Имаме нужда първо от общ преглед на нещата и след това да се освободим от тези субсидии. Как ще стане това с този доклад или пък по някакъв друг начин? Споменаваш новаторството. Това е много важно. Комисията ще излезе с голямата програма Европа през 20-та година за научни изследвания и иновации. И всички те са записани в тази стратегия и програма. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да може текста да стане по-конкретен. Благодаря. Благодаря. Uh, благодаря за приноса. Uh, След като се изказват всички холандци, и аз ще се изкажа. По отношение на ресурсната ефективност и новаторството. Холандците обичат а, тази тематика, защото там има много възможности. Благодаря на колегата Гевранди за отличния работен документ. Наистина той е засегнал всички основни елементи в а, документа. Важно е сега да се излезе с конкретни предложения, особено от страна на парламента, защото това е най-големия ми страх. Страха ми е, че всички ще одобрим дневния ред, всички ще се съгласим колко е важна ресурсната ефективност и след това ще продължим нататък да си работим и изобщо нищо конкретно няма да се постигне. Затова си мисля, че докладът на парламента трябва да бъде много ясен и пред комисията, и пред съвета, и ясно да подчертае че ако искаме сериозно да гледаме на нещата, трябва по-бързо да се движим, отколкото е, предлага Европейската комисия. Залагането на цели и на индикатори е много важно. Ти го засягаш в работния си документ, но наистина трябва да заложим и подцели. И тези подцели знаем за парниковите газове, но трябва и за земеползване, и за вода, и за използване на материалите да се положат такива цели. Тези цели да включват целия път на повторната употреба. Всички стъпки, вноса, износа до, до края. Защото често изнасяме своя отпечатък и в други държави. Трябва да знам какво се случва нататък. Ролята на парламента е да бъде съвсем конкретен по отношение на подцелите за използването на земята, водата и така нататък. След това промяната на данъчното облагане. Ако погледнем историята, и това бе споменато от а, комисаря, с 200% се повишиха разходите за една част от процеса. Така че нашата економика като че ли изобщо не се интересува от това да използва по-малко суровини. Интересува се от това да използва ефтина работна ръка, ефтин труд, защото там разходите се повишиха значително, докато другите не толкова. Затова е важно да се измести данъчното облагане не върху труда да бъде то, а върху а, използването на ресурсите, на суровините. Ми се иска парламента съвсем ясно да го каже и да направи конкретно предложение, защото точно данъчното облагане е това, което може да промени нещата. Трябва да излезем с такава директива за облагане на използването на ресурси, защото иначе няма да се стигне до конкретика. И така очаквам с нетърпение да работим заедно Искаме конкретно предложение с целеполагане, данъчно облагане и секторен подход по отношение на отпадъците, на ОСП, на рибарската политиката по рибното стопанство. Ако няма конкретика обаче, това ще бъде един пореден чудесен доклад, който ще си остане някъде из папките, а това е загуба на ресурси. Господин Роси. Благодаря. Сега съм съгласен с колегата от Зелените, рядко се случва, защото понякога, разбира се, преувеличаваме, но е хубаво да не образуваме огромни купища документи, които никой не отваря. Работата на докладчика сега. Смятам, че като първи вариант по четене на документите на комисията, е направен добре. Разбира се, че има въпроси, които трябва да бъдат доизяснени. Например, различни са елементите, няма всичките да ги изброявам, надявам се да кажа само няколко, защото след това ще имаме доста време. Но, когато говорим за това да се даде търговско предимство на онези продукти, които са произведени по екологичен начин. Е, аз искам да попитам дали това ще го направим и за европейските продукти, и, и за всички останали, например китайските продукти, защото, както знаете, произвеждат се какво ли не, например играчки за деца, произвеждат се от всякакви видове а, пластмаси, а, всичките отпадъци се изхвърлят по един безобразен начин. всекъде може да намерите филми по този въпрос. Е, съвсем лесно можете, дори в YouTube ги има и виждате как замърсяват. Какво ще направим с тези продукти? Те ще имат свободен път в Европа или, скъпи господин докладчик, ще се обърнете към Европейската комисия и ще кажете, скъпи колеги, нека да направим нещо, някакви пречки за унези, които замърсяват Европа. Ние внасяме от тях опасни продукти. Аз искам да го разбера това, защото то е много важно. Ако говорим за продукти, които зачитат околната среда, това трябва да е валидно за всички продукти, не само за европейските продукти, но и за тези, които внасяме. Европейската комисия ни казва, ще таксуваме замърсяващите и ще изместим от труда данъчното облагане на унези, които замърсяват. Какво ще кажем на Европейската комисия, която е, предлага една директива, която предлага повишаване на данъците и таксите с 81% върху метана, който се е най-малко замърсяващия дериват. И какво ще направим? Ще увеличим за него ли данъците и таксите? Надявам се, господин докладчик, да кажете нещо и по този въпрос. Нека да облагаме повече нези, които замърсяват, а не метана защото те наистина замърсяват, а ами, метан е много по-малко. Искаме да финансираме проекти, които създават енергийни източници, които замърсяват по-малко. Какво ще направим с тецовете или пък у нези, които горят дърва? Продължават да работят те. Ще ги затворим ли? Заради финните частици, които попадат във въздуха те произвеждат СО2 в огромни количества, особено при горенето на дърва. Знаете, диоксините, които се отделят, какво ще направим с тях? До сега финансирахме този а, сектор. Ще кажем, скъпи приятели, затваряйте вратите. Еми тогава трябва да финансираме и затварянето на тези а, фабрики. Защото какво правим? Финансираме нещо, след това установяваме, че е погрешно. Казваме, а не, спираме го да финансираме. Надявам се да работим подробно по тези въпроси. И накрая, наистина накрая, господин председател, един много важен въпрос. Той е свързан с а, PM10-5 като частици. Те са много важни за всички частици. Знаем, че Финландия с 5 милиона жители и с територия колкото тази на Италия, не замърсява толкова, колкото Италия, Франция, Германия, а, докато знаете, в Финландия пространството е по-празно и по отношение на тези частици 10-15, има много френски, немски райони, италиански райони, които имат проблеми с тези частици. Ако се наложат определени граници, то тогава какво ще направим? Ще затвориме част от Европа, например Емилия Романия, един регион в Италия, доста индустриален, и там колегите казват, че ако трябва да останем в съответните граници, трябва да се затворят всички производства, за да се постигне. Защото ако има един вятър, който духа от Ломбардия, съответно или от юг, от Лацио, всичкият въздух ще бъде над Емилия Романия, и тогава там концентрацията ще бъде огромна. Какво ще направим, за да не превръщаме работата си в една утопия? Не искаме всичко да затворим, искаме чистота просто. Така, преди комисията да вземе становище, Зебер. Благодаря, господин председател. Карл Хайнц не е тук, затова взем думата. Относно ефикасното използване на ресурсите, не трябва да забравяме, че имаме цели по екологията, които трябва да е, е, спазваме. Има економически причини и смятам, че в ефикасното използване на ресурсите се очаква голям недостиг на ресурси. Но има и сектори, където се правят грешки в пазара ако поставим целите начало, трябва да помислим каква ценова структура искаме. Искаме ли да влияем на цените или не искаме да влияем? Това са политически въпроси, които трябва да си поставим. Защото има сектори, в които имаме сигнали а, за влияние върху цените, но на други добър въздух, чиста вода, там е по-трудно и има конкретна задача законодателя. Когато говорим за водата, чистия въздух, трябва да внимаваме. В Европа има региони, където са много различни условията. Пример, като кажем 20% от водните ресурси трябва да използваме. Ако поставим ефикасни цели, никой нищо няма да разбере. Някой това е контрапродуктивно, това е против целите това няма общо с чистотата или с екологическото качество на водата. Да се ограничи водата в ограничаването и нищо няма да донесе, защото реките си текат. И по тези общи неща, като екодизайн, трябва да погледнем дали кой принцип ще използваме. Дали регионалността, който трябва да имаме предвид. Също трябва да бъде политически прието сред населението. Това е централен аспект. Когато говорим за ефикасно използване на ресурсите, трябва внимателно да разделим нещата. На къде искаме да вървим? Кои механизми имаме на разположение? И след това, при поставянето на цените, на целите, това за цели сектор ли ще въжи ли само за отделни подсектори, има ли регионални проблеми. Действително, детайлите са важни за да можем правилно да разгърнем нашите действия. Общите цели всички сме за, но трудността лежи в детайла, както се казва. За да стигнем там, където искаме. За голям успех считам тези водещи идеи, които въведе комисията в областта на рибното стопанство, в селското стопанство, тези задължения – които поеха комисарите. Тук трябва да продължим работата и зависи от нашият парламент да засилиме работата на нашия комисар. Благодаря. Сега Робин Иеш да вземе становище. Заповядайте. Yeah, thank you, uh, Благодаря. Бех искала да благодаря на докладчика за отличния първи вариант на неговия доклад. Ние споделяме неговите формулировки, както и част от насоките, които докладът дава. Искам да благодаря на повечето от ораторите също така за конкретните предложения и искам да кажа на господин Хербанди, че Комисията споделя чувството за спешност, което той иска да предаде, както и желанието му за по-бързи действия и разработването на пътната карта. Очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с парламента при разработването на тези идеи и по-специално Наистина, фактът, че трябва да се работи бързо е записан и в нашето желание да дадем конкретни цели и е, до 2013 година. И що се отнася до предизвикателството при задаването на тези индикатори. Комисията съзнава всичко това И когато предлагаме цели, по тях трябва да има оценка на въздействието, за да е ясно какво би било тяхното въздействие върху различните държави, членки, отрасли и така нататък. Така, нещата ще бъдат ясни. Отново благодаря и ще работим заедно с удоволствие. Danke. Dann... Благодаря. Два и половина час говорихме за ефикасно използване на ресурсите. Това беше добре. Това е една важна тема, основна тема. Господин Гербранди чу всичко, което бе казано и през следващата година ще направи един проект от доклад, след което ще го обсъдим. Има ли нещо да се добави или да продължим напред? Briefly, that it's um, um, extremely valuable to hear comments from my uh, colleagues. Um... Много беше ценно за мен да чуя позициите на колегите. Естествено, че ще има политическа битка по отношение на ценовите сигнали, определянето на целите и така нататък. Както вече ви казах, трябва да стане малко той удобен футел, в който седим и да се обърнем към другата част на спектъра. Колегите ме подкрепиха, казаха, че трябва да се придържам към първоначалните идеи, да ги доразвия. Господин Ейкхаут, всъщност аз ще изготвя един много конкретен проект от доклад. Вярвайте ми. Благодаря за тази работа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Също голяма тема. Нисковъглеродната економика до 2050 година. Докладчик е от либералите Крис Дейвис. Той доста се потруди и след работни документ сега следва доку... проекто от доклада. Крис Дейвис. Благодаря. Европейския съюз не е поел ангажимент да намали своите емисии на въглероден двуокис след 2020 година. Всъщност, ние чакаме още международно споразумение изчакваме преди да приемем по-амбициозни мерки. Вероятно обаче няма да има такова или няма да има споразумение в близко бъдеще, е, такова каквото искаме да има. Не става въпрос само за намаляването на емисиите. Всъщност е, на нас се падат само 12% от емисиите в целия свят. Ние обаче като Европейски съюз трябва да покажем на света, че можем да го поведем в правилната посока. Най-важното е да осигурим стимули за економиката. Основното в доклада е да дадем тласък на нашата економика и съответно да дадем насоки за инвестиране в бъдещето. Ако погледнем енергийния сектор, големите компании инвестират в възобновяеми източници на енергия. Защо? Защото правителствата ги субсидират. Какво да правим обаче с изкопаемите горива? В момента цената на квотите за въглероден диоксид прави е, изследванията в областта на горивата нещо привлекателно. Не може обаче да се каже какво ще стане след 40-50 години. Може да се стигне до инвестиране в технологии, които просто няма да могат да се използват, тъй като просто няма да са актуални. Така че трябва да има някаква предсказуемост за инвеститорите. Съответно, пътната карта дава нещо възможно по отношение на предложенията за бъдещето. Това е кратък доклад. Вече ви казах, че ще внеса сам голям брой изменения – изчаквам да видя и вашите предложения в комисията по промишленост, тъй като споделяме е, компетенции по този доклад. Е, е, ще се гласува тази седмица. Там ще има също редица предложения, да се надяваме, че ще ги приветстваме. Какво предлагам тук? Да подкрепим пътната карта на комисията и целите и желоните, които се предлагат за 2300 и 2400. Ако комисията успее да убеди съвета да подкрепи тези цели, това ще бъде отлична основа за бъдещите инициативи тук. Втория водещ елемент е да укрепим схемата за търговия с емисии. По отношение на промишления сектор, това е ключов инструмент, но тази схема за търговия с емисии просто не може да доведе до инвестиции в нисковъглеродна економика. Миналия петък цената на тези емисии достигна едно ново дъно 9,30 евро. а очаквахме да е 30. даже 40, така че нещата са много, много по-различни от тези, които очаквахме. Съответно, трябва по някакъв начин да засилим а, предлагането, а, да, да, да го ограничим по-скоро. Имаме растеж 1,74 на година. Как ще стане всъщност това, което искаме да стане до 2050 година, ако продължаваме така? Някъде около 2020 година трябва, например, да осигурим сигурност за инвеститорите. Колко няколко проблемни елемента има тук. На първо място, схемата за търговия с емисии. Трябва да определим пределна цена за пускането на търк на емисиите. Комисията е против, защото казва, ако има долно ниво, трябва да има и, и е, пределно високо ниво, таван. Аз не казвам, че трябва да има резервно а, ниво на, на цената, на нивото, на което го искаме. Просто трябва да гарантираме, че пазара няма да се разпадне. Трябва да определим такава цена, че инвеститорите да не изчезнат. Въпреки всичко, което сме инвестирали в СТЕ, в момента не даваме никакви надежди за, за инвеститорите. Никакво доверие не създаваме в тях. На второ място, определяне на нови цели за възобновяеми източници до 2030 година. Определянето на цели води до нови постижения. Ето защо и сега се увеличава процента на възобновяемите източници, макар и те да са скъпи, ако се определи конкретна цел, казва се, ще се наруши пазара. Държавите членки трябва да постигат а, своите цели по начин, по който а, смятат а, за уместен. Нещата не са лесни. Аз обаче си мисля, че целите по отношение на възобновяемите източници работят добре и трябва да ги следваме. На трето място източниците на енергия. Говорили сме, например, за ядрената енергетика, парламента е разделен. Ядрената енергетика е един от начините да се намали въглеродния отпечатък. Някои държави членки искат да използват ядрена енергетика и не трябва да им казваме, че не трябва да има ядрена енергетика. По отношение на законодателството, свързано с а, отвеждането на въглерода в а, земните недра, трябва да кажем, че има сериозно забавяне по отношение на а, прилагането на това законодателство. Ако искаме да постигнем желаното ниво на намаление на емисиите на въглероден двуокис, улавянето, отвеждането на въглерода трябва да се засили като а, практика. Тук правя предложение електроцентралите, които работят с изкопаеми горива и най-вече е, с газ, да могат да работят не повече от 10 години преди да бъде направен преглед или инспекция на тяхната дейност. И съответно, да продължи тяхната работа след 10 години, само ако са постигнати а, решителни намаления на емисиите на въглероден двуокис чрез използване на лавене и а, отвеждане в земните недра. Аз а, просто искам това улавяне и отвеждане да стане регулярна практика и всъщност всички компании да го използват, защото ако това не стане, всички ще прибегнат до използване на газ, защото има предимства да се използва газа в краткосрочен план. Всъщност съществуващите инсталации по никакъв начин не са създадени така, че един ден да могат да отвеждат въглерода в земните недра. Така че от самото начало трябва да се работи за насърчаване на това улавяне и отвеждане на въглеродния двокис. и последното ми предложение е свързано с изместването на въглеродни емисии. Ние не трябва да използваме продукти, произведени в чужбина, там, където се е, излъчва голямо количество въглероден двуокис и да пренебрегваме нашите продукти. В крайна сметка емисиите отиват на едно и също място и няма да има никаква полза от такова купуване на стоки. Всъщност много често у нези, които говорят за проблемите свързани с това изместване, имат проблеми с други неща, като например високото ниво на, на цените на енергията или високото ниво на, на заплащането за, за труд. По отношение на алуминиевата индустрия, например, трябва да кажем, че инсталациите се изграждат в Близкия изток, там където са източниците на, на горива. Така че няма как да се сравняваме, да се конкурираме въобще с, с, с тези райони. Ако ще има изместване на въглеродни емисии, нека е, в крайна сметка то да бъде обосновано. И накрая, нека да кажа следното. В началото заявих, че тук става въпрос за задаване на посока за Европа европейските инвеститори. Ако погледнете Китай, развитието на нещата в целия свят, ще видите, че всички ни изпреварват. Общо зато, ние сме невероятно бавни. Направо изглеждаме като, като болни от Паркинсон. Така че трябва да се направи нещо по отношение на задаването на зелен характер на европейската економика. Да се надяваме, че компаниите ще прегърнат тази идея, комисията нашата ще прегърне тази идея, съвета ще я прегърне през март и ще може общо взето да направим това, което искам. Ja, vielen Dank, äh, Chris Davis, nochmals. Благодаря, Крис Дейвис, за този доклад който съдържа много елементи и дава информация за нисковалигородната економика. Заближително е, че политиката се осмелява да изготви пътна карта за 40 години напред. И това беше вероятно един прозорец към възможностите преди тази финансова и економическа криза, всички 27 държави взеха решение в съвета, че Европейския съюз иска да намали до 2050 година 50 до 90% от е, климатичните газове Но това е положението с взетото решение. Ние знаем, че е спешно необходимо, тъй като чухме цифрите и при предишният е, дебат 7 милиарда души днес, 9 милиарда в 2050 година. Всеки иска да има висок стандарт на живота, да живее добре. Тоест, при използването на ресурсите, както и при използването на енергията, трябва да има един вид индустриална революция. Беше споменато това понятие индустриална революция. Сега го повтарям. Ние не работиме сами по този доклад. Аз с комисията ИТРЕ и Марио Пирилио е докладчика в ИТРЕ, но няма сега да се изкаже, а по-късно компромисните изменения, които видях, са много радостни и ако с, мине по тях, след като с, а, ги гласуваме, ще имаме широк консенсус по много въпроси. Е, докладчика в сянка а, съм аз и искам да направя няколко бележки. 80 до 95% от газовете ще бъдат редуцирани. Това означава, че произвеждането на ток, произвеждането на енергия до 100% ще бъде без въглероден диоксид. Формата, която срещна голяма подкрепа и консенсус е разширяването на възобновяемите енергийни източници. Има един сценарий, съгласно който Европа е в състояние до 2050 година да се снабдява 100% само с възобновяеми енергийни а, източници. Разшир... Използването на атомна енергия е противоречиво. Сигурността не е гарантирана, безопасността не е гарантирана там. И третия вариант CCS е нещо, което също среща различни разбирания. Не е сигурно това, доколко е удачно да се използва. В Норвегия бях аз и става дума тук за улавянето и съхранението на въглеродния диоксид – РВЕ, фирмата РВЕ има много там а, тестови полета и бях шокиран какви големи фабрики представляват тези тестови полета. И си представям, че при индустриалното приложение се нужно това с а, страшно много разходи, това олавени съхранение на въглеродния диоксид. Така че силно трябва да подкрепяме целта а именно възобновяеми енергии до 2040-2050 година е високата амбиция. Сега към Петър Лизе става дума за енергийната ефективност. Няма съмнение, че е голям потенциал, който може да се използва комбинация с ефикасността в използването на ресурсите и на енергията. Търговията с емисии не функционира така, както се надявахме. Цената е на дъното, но Крис при вечерята в Брюксел, вечерта в парламентарния ресторант, колегата каза, че е един пазарен инструмент и когато имаме рецесия, тогава цената е по-ниска. Когато имаме възход, економически възход, цената ще бъде по-висока. Така че трябва да видим къде политиците да се намесат, вероятно не в пазарния механизъм, а, в това, че много сертификати бяха гратис издадени. затова трябва да се намесим на пазара, но минимални цени и максимални цени сигурно би действало против този инструмент, тъй като и пазара не знае кога политиците отново ще се намесат. А пазара трябва да продължи да функционира. Така че по-скоро виждам аз причината в това, че много сертификати бяха гратис раздадени. И щом повишим цените, ще възникне проблем, който искам да го адресирам към доклада за недостиг на енергия. Имахме няколко доклада по тази тема тези слоеве населението трябва да има предвид, като няма толкова много пари и политиката трябва да я разполага с инструменти, с стимули, за да подкрепи победните слоеве на населението при тази политика. Изместването на въглеродните емисии бе споменато. Германия произвежда и има индустрии, които произвеждат алумини, мед и стомана. Например, аз имам два стоманодобивни завода в моя избирателен район. Това са монопродукти, които имат световна цена. Или предлагаш под световната цена, тогава може да ги продаваш стоманата, или ако си над тази цена, няма да можеш. Така че Европа е заинтересована тези индустриални е, отрасли да останат в Европа, а не да ги изнася в Китай, например. Но трябва да се разгледа внимателно въпроса дали една регламентация на тази индустрия е оправдана. Затова призива към комисията по-точни анализи, по-точни доклади да представи относно какво се случва в съответните сектори и къде може да помогнат политиците. Това е в пакета за енергията, пакета за климата, че трябва да вземем предвид именно това изместване на въглеродните е, емисии. Искам да спомена, че индустрията е много важен сектор, но ЕТС има само 40% от емисиите. Трябва да се споменат и другите сектори. Става дума схемата за търговия с емисии. Другите сектори 60% дават. Така че една редукция 80-95% е мислим. И накрая не въгр... емисиите на въглеродния диоксид, протокол от Монреал – е, Монтреал е, го разгледахме този протокол и говорихме за едно от 400 до 1000, 1000 пъти увеличаване на ефекта. И тук трябва в доклада да се каже повече. Благодаря ти, Крис. Радвам се, че ще работя с теб и ще прием един добър документ. Сега Мартин Калан има думата. Рихард Зебер. Okay. Рихард Зебер всъщност иска думата. Господин председател, ти доста в широки граници интерпретираш приказките. Аз представям колегата, който не е тук, но ти беше докладчик в Сянка. Аз те подкрепям изцяло. Едната ръка измива другата, както се казва по-немски, но на етапа на страна искам да започна с това, с което ти завърши, а именно F газовете. Ако не предприеме нищо, комисията обяви, че през следващата година ще направи ново предложение, един фейсдаун, така се каже. Ако нищо не предприемеме, то през 2050 година ще имаме 40% от важните за климата газове в областта на F газа. Това показва колко е важен този сектор. И ако се разгледат разходите, трябва по-строго да разгледаме това, глобалното затопляне, така че този газ е, ще бъде доста по-опасен от въглеродния диоксид. Разходите са много важни, трябва да преструктурираме с някои сектори и да стигнем до необходимият ефект. Обща бележка е следната. От един американски учин прочетох, а той е голям борец срещу промяната на климата и попита какво смята той за схемата за търговия с емисии. Той казва, това се изисква от хора, които а, изхождат от това, че няма да успее тази търговия с емисии. Така че пазара няма да функционира. Неговият аргумент, че е много по-просто и много по-добре, много по-въздействащо е да се въведе данък върху емисиите на въглероден диоксид. Трябва да погледнем какво да направиме. Дали сената ще имаме въздействието, което искаме. Цитирам един учен, който се застъпва за това да имаме по-голямо въздействие върху целия свят. Напомням, че в целия свят през 2010 година емисиите на въглероден диоксид са нараснали с 5,3%. Това е един процент. Ако продължиме така, разбира се, ще стане голям проблем с този въглероден диоксид. Това са неща, които трябва да ги имаме предвид, когато говорим за нашата цел 2050 година когато поставяме целите. Не съм съгласен съвсем с твоята преценка, че готовността на шефовете на правителствата е на лице. Но аз мисля, че е важно целите да бъдат обвързващи. А единственото, което имаме е обвързващо сега, това е схемата за търговия с емисии за 20, по целта 2020, но някакви цели, които се поставят когато те вече няма да бъдат на власт, шефовете на правителството, ръководителите на правителството, това е най-лесно да се получи съгласието по това от тях. Трябва да си поставим въпроса дали схемата за търговия с емисии е правилно или дългосрочно трябва да се опитаме с определени данъци да постигнем целите. Не бива да забравяме едно, че не сме сами всякакво ускъпяване на продукцията в Европа ще има изместване на нещата като последица. Ще загубим работни места и няма да може да въздействаме и на промяната на климата. Затова трябва да разгледаме заедно с комисията въпроса как конкретно да направим тази схема за търговия с емисии – как по-ефективно тя да функционира тази схема? Цената на е, въглеродния диоксид. Има ли смисъл да положиме тази система? Като знаеме, че големите емитенти не са съгласни това да го направят, така че трябва да имаме ситуацията в а, света предвид. От наша гледна точка е ясно, че продължаваме да се придържаме за схем, към схемата за търговия с емисии, нямаме нови цели, но да погледнем как функционира тя. И след това, в течение на функционирането на тази схема, ще видим как да продължиме напред, за да постигнем желаният ефект. А именно тази сигурност в планирането е централен елемент. И каква техника накрая ще победи е, улавяне и съхранение на въглеродния диоксид ли норвежците казват, че функционира при тях. Но трябва по-внимателни да бъдем а, е, с, а, е, по, имайки предвид сигналите, с цените. Важно е това, което а, ще имаме възможност, на което да въздействаме. Трудно да се предвиди нещата. За това трябва да се види как ще стигнем до там, където искаме. Подкрепяме една система, която е разумна, но смятам, че трябва да спираме нещата. Благодаря. Сега Мартин има думата. Uh, благодаря. В самото начало искам да благодаря на Крис за работата по темата. Той организира различни мероприятия и слушвания. Той представи също така и становищата на всички страни по темата. Също така му благодаря за желанието да се вслуша в докладчиците в сянка. Моята група не вижда проблеми с една дългосрочна пътна карта за намаляване на емисиите на въглерод. Един такъв дълновиден подход би довел до ползи за околната среда, както и повече доверие от страна на инвестици... инвеститорите. Съгласен съм също така с заключенията на съвета, че държавите членки трябва да имат а, свои стратегии по тази тема, за да дадат ясни сигнали на всички заинтересовани страни. Забавянето на приемането на конкретни мерки може да доведе до повече разходи. Конкретните цели, които се предлагат, 40%, 80% до 2050 и други конкретни цели. Ние сме за такива цели, но само ако те отговарят на световни, международни споразумения и там, където това е възможно. Европейския съюз дава само 10% от световните емисии и няма да реши проблемите на климата сам. Можем да увредим собствената си економическа способност, ако го направим. Както бе казано от Ричард, аз съм съгласен с него, е много да внимаваме за законодателство или цели, които да доведат до изместване на въглеродните емисии и изнасяне на работни места в чужбина. Крис конкретно спомена сектора с алуминия. Той е много близко до сърцето ми, защото един производител в моя район заяви, че затваря фабриката си. Една от причините за това е неконкурентоспособността поради това, че трябва да спазва всички наложени стандарти и от ЕС, и от Обединеното кралство. В Европейския съюз ще продължава да се търси алуминий и явно ще трябва да го внасяме. Класически пример за изместване на емисиите. Съгласен съм с Крис. Имаме високи цени на енергията и не трябва да влушаваме проблема, като налагаме повече разходи на тези дружества. Ние от района работим по този въпрос. Винаги колегите са се оплаквали от разходите за спазване на екологичното законодателство. И ние като че ли сме допринесли за тази неконкурентоспособност на тези инсталации. Радвам се, че колегата говори за изместването на емисиите. Това е много сериозен въпрос. Не смятам като Крис, че много хора преувеличават. Не, наистина се случва. И все по-енергоемките индустрии излизат от Европа, отиват в други части на света. Това не е от полза от никого. По отношение на улавянето съхранението на въглероден диоксид, аз а, бих се въздържал от залагане на конкретен енергиен микс и включване на технологии, които не са били тествани. Разбира се, че има много потенциал и изследвания в тази сфера, но не можем цялата си политика да основем на една технология, която не се е доказала. Ядрената енергетика, те, тя допринася тази сфера, благодаря на Крис казането. Той като че ли е от онези грешници, които се върнаха в правия път, мнозина твърдим това, което той казва сега. Ядрената енергия наистина ще взема основна част нашия ядрен микс и явно Крис върви в тази посока и ще се съгласи с правилния подход. Случилото се в Фукушима пък ни кара да се вгледаме внимателно във въпросите, свързани с безопасността ако можем да разрешим тези въпроси, ядрената енергия ще бъде наистина основен източник на слабовъглеродна технология в, в, в Европа. По отношение на схемата за търговия с емисии, тя трябва да бъде реформирана, за да постигне целите, за които е направена. Каквито и да е други преговори, трябва да бъдат пропорционални и не би трябвало да пречат на економическото възстановяване на Европа в близко бъдеще. Благодаря на Крис за работата и ще работя в бъдеще с него. Thank you. Uh... И аз благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Радвам се, че коалиционните партньори в Обединеното кралство говорят в един глас. Okay, um... It seems that, that the Tories are always Консерваторите винаги се радват, когато либерал-демократите върват по техните стъпки, но обратното като че ли не се случва, но това трябва да си го обсъдят помежду си колегите. Ниско въглеродна економика. Международната ядрена енергия, а, извинете, агенция ясно заяви какви са големите ни проблеми с економиката по-настоящем и как ги решаваме. Мнозина не обичат, когато ние говорим за директивата за интегрираните разрешителни. Сега ви го каза и Международната агенция за ядрена енергия. Ако не се променим в 2050 година, 90% от въглеродния бюджет ще бъде поет или погълнат от промишлената ни инфраструктура. Глас... Е, цитирам Международната ядрена агенция. Сега дори тази агенция дава такива притеснителни доклади. Хубаво е торите от Обединеното кралство да прочитат това, вместо само да повтарят ядрена енергетика, ядрена енергетика. Странно ми е, че пак се говори за схемата за търговия с емисии. Господин Зебер заяви, че не трябва да променяме системата преди тя да е заработила. Съвсем ясно ще кажа, че когато започнем, господин Зебер ще каже, не трябва да променяме системата, защото сега работим с нея и не може докато се работи да се променя. Така че винаги има добра причина нищо да не се променя, защото не трябва да се променят правилата на играта по време на матча. Явно това искате да кажете или ще го кажете след две години. Та преди да излезете с тази реплика, Та преди да излезете с тази реплика, ще бъде добре да видим правилата сега, които ще се използват през 2013 година, защото знаем, че на 1 януари 2013 ще започнем да работим. Научили сме много от първата и втората фаза, тогава започва третата. И нека да се възползваме от полуките от тези две фази преди да започне третата фаза, т.е. идната година. Трябва да обсъдим и 2020 година, защото иначе ще си имаме една пътна карта, 2050 година 80%, 40% 2030 година, но тези 20% през 2020 година някакси не се връзват. Ако сте съгласни с 40% 20, 50 година, 40 година и 80-50 година, защо тогава да държим на тези 20% през 2020? Лесно можем да коригираме това с енергийна ефективност, където нямаме добри резултати. Докладчикът много подчертава този въпрос. Аз разработвам изменения, защото искам по-силно да се каже това. Е, посредством екодизайна не е достатъчно силно. Трябва по-ясно и конкретно да го кажем. От друга страна, Схемата за емисии трябва да се промени преди да започне да работи 2013 година. Това ще стане с резервни стойности. Говори се за промишлена политика, говори се за изместване на емисиите, но ако погледнем стомонедобивната индустрия, аз в моята страна отидох в такава фирма. Сега те работят по съвсем различен начин, по различен начин произвеждат стомана. И попитах ги защо, и те казаха, защото се появяват политики за климата и затова търсим нови технологии, които да доведат до по-малко емисии на CO2 поради политиките за опазване на климата. Така че, гледайки само загубите, не виждаме новациите. А има новации, които можем да продадем извън Европейския съюз и така ще извлечем полза от нови технологии. Това е много важно и никога консерваторите не говорят по този въпрос. По отношение на улавянето и съхранението, Знаем, че ако има човек, който се вълнува най-много от е, тази тема, то това е Крис. Крис по-настоящем, обаче, улавянето и съхранението насърчава все повече въглерод, е, използването на все повече въглища. Искам да направим изменения, за да се ограничи а, ОСВ наистина бъдеще най-вероятно един от начините за ограничаване на емисиите, защото са необходими въглища, които да уловят. Може ли, казва председателят, да подходите ресурсно ефективно с а, времето си? Да, господин председател. Сега, приходите от схемата за търговия с емисии. Много важно е това. Ако говорим за приходите от схемата, много е важно тези постъпления да отидат за нисковъглеродни технологии. Не само да казваме, имаме нужда от високи цени, за да можем да инвестираме в нови технологии, но имаме нужда и от постъпления, които да се използват за насърчаване на развитието на такива технологии. Така ще покажем на промишлеността, че им помагаме, за да стигнат те до такава ниско въглеродна економия, която всички искаме. Благодаря ви, господин председател, че ми дадахте повече време. Закъсняваме, казва председателя, останало ни е господин Роси. Благодаря. Това става нещо като мечта или сън. 2050-та се едно е близо. 2050-та, е, много се надявам, кръстосвам пръсти, да сме тук, не само като политици, ами и физически да сме живи и здрави. Та, отвъд е, тази шега, трябва да кажа, че налагането на някакви ограничения на това, което би се случило в бъдеще, е много трудно. По-специално говорим за Киото 2, с нови задължения, което се задава и най-вероятно ще стане. Но на нас не се иска това да стане, така, щото всички индустриализирани страни да участват и да поемат задължения. Комисията и парламента го заявяват е, и не може те да поемат едностранни задължения. Европейската комисия се изрази и каза, че не може ние се да сме отличници единствени. Трябва Надявам се да имам представител на комисията. Ако си е отишъл, надявам се да е тук, но ще е хубаво те да знаят какво ясно е становището и на комисията, пък и на парламента. Има и други въпроси, които ме притесняват. Като, например, улавянето и съхранението въглероден диоксид и влагането им, примерно, на морското океанското дъно където те се складират. Мен това много ме притеснява. Съхранението на емисии, на CO2 по такъв начин. Не ми се иска да се случи нещо много опасно при някои движение на земната кора и това, което ни притеснява също така е дъмпинга – дъмпинга, при който ще бъде изправена европейската индустрия. Чух, че и колеги се притесняват по въпроса, защото нашата промишленост е, трябва да кажа, че от трети страни страда от такъв дъмпинг. И за всички тези норми, които се опитваме да вложим, всички тези документи, които идват от парламента, като че ли и климатичен дъмпинг ще причинат на нашите фирми. Какво ще направят? Ми ще излязат от Европа, не само тези, които произвеждат стомана, но и тези, които произвеждат алумини и въобще големите индустриални производства. Съгласен съм с докладчика а, по отношение на необходимостта да се разбере кои са рисковете за изместване на въглерните емисии. За първи път съм съгласен и с господин Лайнен, който каза, и не мога да даже да повярвам, че комисията трябва да ни информира за рисковете, които идват при определени одобрения на конкретни инструменти. Съгласна съм с докладчика също така, че трябва да има определени такси или данъци или мита върху онези продукти, които идват в нашата територия, са производени по определен начин, който не отговаря на нашите изисквания. Така ще се подобри и доклада, ако бъдем и по-конкретни по отношение на CO2. Рискуват се наистина големи спекулации при схемата за търговия с емисии. Ако има минимална стоеност, трябва да има и максимална, защото иначе ще има огромни финансови спекулации. И пак съвсем бързо едно изменение от господин Дейвис, самия доклад, че го е направил. То е свързано с компенсации за промишлеността където има голям риск от изместване на въглеродните емисии. Ето това е много важно. По това изменение със силно ще гласувам с вас. Моля ви да бъдете обаче по-ясен по отношение на тези мета, мита, извинете, защото те са единствения начин да наберем фондове, за да компенсираме нашите предприятия. I... Благодаря. Сега, другите оратори, две минути. Моля ви, защото има още една точка. Петър Лизе. Благодаря, Крис Дейвис, за моя проект от доклад. Най-важното е да дадем дългосрочни перспективи на индустрията и да кажем, че след 2020 година ще продължим да работим, тъй като целите за 2030 година са най-важните. Бързо ще дойде тази година и нужно ни е прецизно описание на нашите цели, възможно най-бързо относно цените на въглеродния диоксид, трябва внимателно да погледнем на този въпрос. Това не е проблем само за инвестициите, която остане дълго време ниска, но и приходите от търговията с емисии сме ги планирали, за да постигнем целите си. Ако 100% от приходите се използват за възобновяеми енергийни източници. Ако обаче приходите са малки, цялата стратегия ще има неуспех. Така че комисията би било добре да даде данни за цените след 2013 година и как ще функционира механизма, как сертификатите могат да се използват на следващия етап. И можем да направим една прогноза за цените на въглеродния диоксид изместването на въглеродните емисии е много важно и ще се опитаме в Европа да се придържаме към това. Една цел до 2030 година трябва да бъде свързана с възобновяемите енергийни източници, за да имаме сигурност в планирането. Благодаря на Крис Дейвис, че толкова добре е взел предвид компетентностите в ИТРЕ. Моля председателя и секретарията да съобщи, че ще искаме по-голямо сътрудничество по енергийната ефективност и трябва на ниво секретариат да бъде договорено сътрудничество. Благодаря. Thank you. And next speaker is Pirillo. Благодаря, Марио Пирил. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Искам да информирам колегите, че становището на ИТРЕ по пътната карта ще се гласува в сряда. Постигнахме съгласие. 11 изм... компромисни изменения ще има. Над 100 изменения включват тези 11. ИТРЕ на базата на 50 член от регламента на парламента е компетентна и затова постигнахме един добър резултат и се надявам да обединим много колеги, едно булшинство около него. Доклада на колегата Дейвис е една отлична основа за работа. Съгласен съм с него, че държавите членки трябва до 2013 година да разработят свои планове за действие. Също така съм съгласен и с неговото становище и по други въпроси. Сега малко е рано да правим оценка и цялостна ефект, оценка на въздействието на схемата за търговия с емисии. Става дума за развитие все пак на технологиите. Трябва обаче да помислим за това, че цената на въглерода на тон намаля и затова за индустрията е много по-изгодно да произвежда по настоящия начин, отколкото а, с по-напредничева, с по-различни емисии на СО2. Трябва да има по-детайлен анализ от страна на Европейската комисия, за да започне третата фаза на прилагането на схемата за търговия с емисии, да се направи необходимия избор и да се приеме пътната карта. Благодаря, госпожа Готиерес. Thank you. Muchas gracias. Yo ahora voy a hacer una generalización, pero es que me parece que está pasando en todos los documentos. Y no... Имам чувството, че твърде общо се говори. Дават се обобщения. Естествено имаше колеги, които имат големи представи за съответните теми за 2020-2030 година, намаляването на емисиите, устойчивост означава да се разгледа въздействията на нещата, за които се взема решение, с които се занимаваме насоките се изработват, но не бъдат прилагани. Има инициативи за промяната на климата, за намаляването на изменението в климата, но някои от тях са свързани с събития извън нашият континент, нашите държави. Трябва да имаме световни заседания, за да се види какво ще се прави и какви въздействия ще има това. В едно в една економика по време на кризи за правителствените органи е по-лесно да се подкрепят идеи за намаляване на емисиите, неща обаче, които могат да бъдат не в нашия дневен ред. Имаме голяма асиметрия на автомобилите, въпроса, сградите, но ни е нужно съответна директива по въздействията. Това е много важно. И трябва да погледнем държавите и екологията в сградите, зеленината, повече дървета в градовете. Това може да доведе до големи економии. И трябва да разделно да се разгледат нещата, да се дискутира за предприятията, предприятия, които напускат Европа, и отиват в места, където е по-ефтино производството. Аз съм за намаляването, за редукцията, но трябва глобално да разсъждаваме. Сато Хаси и Хибнер са в а, моя списък, но вие поискахте думата след като приключихме списъка с изказващите се, така че само по една минута, ако може. Сато Хаси. Е, Госпожа Хибнер има думата. Е, говориме за дългосрочна перспектива, тъй като тя е замислена да се приложи стъпка по стъпка до 2050 година, за да може да се каже, че този план а, успе, ще успее. Трябва още от сега да се говори за това как днес може да се подпомогнат редица индустриални отрасли. Те разчитат на подкрепа за да могат да им, се инвестира в такива най-модерни технологии. Нашата схема за търговия с емисии е неуспешна. Няма средства за модернизация на индустрията. Не станаха така нещата, както се надявахме. Искам да ви обърна внимание върху следното. Смятам, че действително е много разумно в доклада на Крис Дейвис да бъде споменато това – добре е да се говори за нови технологии. Е, трябва да се предвидят средства за иновации и изследвания. Тези средства трябва да се увеличат. Едва тогава ще имаме подемната сила, която ще помогне на индустрията, за да има по-големи приходи от тези технологии. Сато? Благодаря. Извинявам се за това, че дойдох толкова късно. Имах проблеми с полета. Най-важното, което искам да кажа е, че трябва да благодаря на докладчика за този толкова добър проект от доклад. Съгласна съм с идеята да се подкрепи пътната карта на комисията до 2050 година. Така или иначе обаче, мисля, че трябва да правим по-голяма амбиция от тази, която комисията проявява. В проекто доклада на ИТРЕ има предложение за лимит от 100 грама въглероден двуокис на киловатт час произведена електроенергия. Съжалявам, че парламента не подкрепи подобна пределна стойност е, по време на предишни разисквания за различни видове законодателство. Тогава имахме възможност да направим нещо подобно, това не се случи. Нека да не забравяме, че въпреки че пътната карта ще доведе до по-голяма амбиция, тези мерки не са достатъчни, за да изпълним целта за а, тези 2 градуса. Така че, тъй като вече приключих а, 60 секунди, които ми бяха дадени, спирам да говоря. Председателя, добре, Крис Девис прекъсва. Ще чуем ли комисията? Господин Жован чака два часа. Почти няма време. Много съжалявам. Знам, че по протокол това не е приемливо. Не, не, Крис Девис. Ако не можем да преключим, трябва да е, прехвърлим точката за утре сутринта. Председателя, това не е възможно, така ми казаха. Всъщност, е, представителя на комисията също е тук от дълго време и не можем просто да кажем, че няма да се изкаже комисията, защото нямаме време. Ако комисията може да се изкаже за една минута, това нека така да бъде. Ще говорите с Жолене по въпроса комисията. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на докладчика за толкова балансиран проекто доклад, който включва енергийната сигурност, конкурентоспособността, измененията в климата. Това е много важно. Описва се е, какво ще прави комисията в е, следващите три години. Значи въглеродния диоксид като емисии от автомобилите, енергийна ефективност, морската политика и така нататък. Всичко това е част от работната програма. Ние ще се заемем. За комисията е много важно проекто доклада да подкрепи нашите желони. Те са важни не само за бъдещата работа на комисията и политиката в областта на измененията в климата, те са важни и за промишлеността, защото промишлеността трябва да има предсказуемост, за да инвестира както трябва. Мисля, че трябва да обсъдим с оглед на жалоните как да гарантираме, че индустрията няма да бъде изоставаща спрямо компании от други части на света. И накрая по отношение на улавянето и съхраняването на емисии, Виждаме, че тази тема е много важна. Комисията е определила график. Ние искаме твърдо да спазим графика. Изчакваме в момента документа от Европейската инвестиционна банка по отношение на това дали са спазени всички условия. Всички служби на комисията работят. И мисля, че всичко се прави, за да може демонстрационните планове да започнат на време. Благодаря. Всъщност 50% е, е доста щедро. Е, като е, процент така или иначе преминаваме към следващата точка. Извинявам се, че толкова време не ви дадохме думата, господин Жован. Имате думата. Става въпрос за рисковете свързани с експозицията на работниците е, на физически агенти. И мадам Морин Шартие, à ma droite, euh, que nous accueillons dans notre Фрау Мор Шартие е тук. Морин Шартие. Тя е от водещата комисия. 2003-2004 имаше една директива за определене пределни стойности за емисиите и дължащи се на физически агенти. Беше много важно граничните стойности за експозициите. И тези медицински изследвания не дадоха задоволителни резултати. Това е много важно в онкологията, кардиологията. Има много сфери, където се използват такива методи. Особено при определени видове рак, при дегенеративни болести, И там а, тези а, въздействия са особено големи. Има нови пределни стойности експозици, относно експозициите но има и изключения за медицински приложения, където магнитния резонанс се използва като метод. И тези, които работят, които действително използват а, тези неща, когато изключенията не бъдат приети, тогава цял медицински отрасъл ще спре да функционира. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че дадохте думата на другите колеги, дадохте им възможност да се изкажат госпожа Вилмот. Благодаря, благодаря за това, че давате възможност за този дебат. Поздравление за господин Жован, който е създал едно много добро становище. Аз мога да го подкрепя. Всъщност измененията сега сменят посоката на първоначалното предложение на комисията. Ударението пада върху магнитно-резонансната образна диагностика и средствата, които се използват негативното въздействие върху здравето на хората. Естествено, че тези устройства за магнитно-резонансна образна диагностика трябва да бъдат изключени. Те са альтернатива на обичайния рентген, който знам, че може да предизвика рак, така че трябва да има изключване тук. Не може винаги да се гарантира, че работниците ще бъдат далече от устройството, когато то действа. Някои пациенти имат нужда от допълнителна помощ, например възрастните хора, децата. Новите начини за работа с тези устройства по време на операции, например, с а, нещо, което трябва да бъде проучено. Аз съм съгласна с а, тази дерогация, но не трябва да изключваме а, конкретните работници, така че трябва да има нов член специално за дерогациите, свързани с лимитите на експозиция. Други хора може да не са съгласни с тези лимити, но специално тази дерогация трябва да е нещо по изключение и трябва да може да бъде преразгледана. По отношение на работещите с магнитен резонанс, трябва да кажа, че се радвам, че господин Жован премахва заличаване на неблагоприятни ефекти върху здравето. Сега се дава само една дефиниция на неблагоприятни ефекти върху здравето и безопасността. Така или иначе, обаче се предвиждат отделни лимити за целите на здравето и за целите на безопасността и това трябва да се промени. Освен това искам да получа пояснение относно комбинация на дефиницията за преки и косвени неблагоприятни въздействия. Доколкото разбирам, комисията също е, предвижда нещо подобно и накрая разбирам, че комисията смята, че трябва да се премахне от приложното поле е, дългосрочния кумулативен ефект поради липсата на научни доказателства, но ако се появят такива а, е, доказателства, те трябва да бъдат отчетени, тъй като трябва да се защитят работниците. Трябва да използваме принципа на предпазливостта, за да защитим хилядите работници, които се а, е, излагат на а, такова лъчение всеки ден и трябва да се отчитат кумулативните ефекти на експозицията, на излагането. Благодаря на господин Жован. Опитах се да говоря максимално бързо. Да, беше много интензивно. Госпожа Яна Кодакис. <laughs> Um, и аз ще говоря много бързо. Искам да поздравя докладчика за отличната работа. Има сега едно добро равновесие между медицинските ползи и е, здравето на работниците. Аз искам да подкрепя магнитно-резонансната образна диагностика, тъй като е, тя е изключително важна. Не трябва да се забравя обаче здравния аспект. Вие като докладчик подкрепяте в член 3 дерогациите, но ви моля да бъдете малко по-внимателни. Не трябва да сме твърде предписателни или по-скоро описателни, когато определяме тези дерогации. Трябва да има гъвкавост тук. По отношение на опасностите, свързани с тази образна диагностика, те не са чак толкова големи. Трябва мерките да отговарят на рисковете. Освен това, трябва да имаме научна обосновка. Освен това, трябва да проверите още веднъж всички аспекти на МРИ. Е, трябва да се види изключението по отношение на е, мерките, свързани с научните доказателства. Благодаря. Сега Януш Адер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Не искам да прочета сега това, което мисля. А на малкото колеги, които днес все още са тук, а, да са, искам да се обърна към тях емоционално. Аз не съм а, лекар, но съм потенциално болен, за това имам мнение по този въпрос. Първото, което трябва да се каже е, че Европейският парламент преди 7 години направи една грешка в регулациите. Честно казано, това е скандал. Седем години не бяха достатъчни за това парламента да подобри, да изправи тази грешка. В какво се състои тази грешка? а именно в това, че една пета от болните, т.е. всеки пети, който е болен, при който се е използвала технологията магнитно-резонансна образна диагностика, т.е. всеки пети болен, всъщност не може да използва не е могъл да използва тази модерна диагностика. Това не е приемливо. Лекарите още преди години казаха, че тази регулация не е обоснована, а, именно от 2001 година. Сътрудници в областта на здравеопазването, съгласно техният опит, казаха, че има опасни за здравето въздействия тази технология. След 7 години ние все още говорим по юридически подробности, вместо да видим истината. Колегите трябва да знаят, че вероятно няма различие в мненията е, между членовете на парламента. Може би и комисията смята така, но тук в рамките на обсъждането трябва да се каже, че има едно малцинство в е, съвета, а именно 7 държави членки, а, и искам да помоля колегите, които са останали, а именно Германия, Португалия, Италия, Полша, Литва и Чехия, да бъдат убедени тези държави, в техните държави. И още нещо, господин председател. Парламента направи грешката. Тази грешка трябва да бъде изправена колкото се е възможно по-бързо. Никой болен не бива да бъде лишавано тази модерна диагностика. Госпожа Първанова. Благодаря и аз искам да поздравя господин Жован за отличния доклад и за работата, която е извършил по този доклад. Групата АЛДЕ подкрепя подхода на докладчика. Ние оценяваме начина по който комисията се опитва да внесе яснота по въпроса за магнитно-резонансната образна диагностика. Предвиждат се сега лимити за експозицията. Същност, колегата Фредерик Крис в своя доклад от феврари 2009 година изрази подобна позиция. Виждаме колко сложно е парламента и комисията да залечат грешките от бъдещето, да се надяваме, че нещо подобно няма да се случва за бъдеще. Изключението не трябва да се прилага е, като правило, трябва да имаме тук мерки свързани с безопасността за здравето на работниците. Естествено, че изключенията не могат да означават, че няма да има никакъв е, лимит. Има нужда от повече научна дейност по отношение на излагането на електромагнитни лъчи. Освен това, трябва да има механизъм за наблюдаване на здравето на работниците, които се занимават с подобна диагностика. Дългосрочната експозиция на лъчи от този вид трябва да се обсъди на друго място, не във връзка с този доклад. Например, по отношение на мобилните телефони трябва да има съвсем друг дебат. Госпожа Моран Шартие. Благодаря. Каза докладчицата. Благодаря, че бе поканен представител на социалната комисия. Искам да обърна внимание колко е спешна тази темата. Колегата тук що каза? Вие сте напълно прав. Беше направена грешка в миналото и ние нямаме причина днес да се гордеем с тази директива. Нямаме такива изследвания. Трябва да внимаваме, обаче ние имаме много малко време. Аз не говоря за малкото време днес, тази вечер, а общо. Напред имаме малко време. Е, изменението на директивата от 2004 година е за до 30 април 2012 година трябва да бъде направено. Следователно, ние всички заедно трябва да намерим решение за този срок. 2012, за да стигнем до балансирано решение. От една страна е, защита на найтите лица, за което специално се грижим. От друга страна, използването на тази магнитно-резонансна образна диагностика е, за различни цели. Нужно ни е това в изследванията, в приложенията. Това е технология, както Жовен каза, която не може да бъде заменена с други технологии. Тоест, когато имаме такъв важен инструмент за общественото здраве и се лишим от него, е голям проблем. В Комисията по социалните въпроси и заетостта обсъдихме този въпрос. Имаме група от докладчици в Сянка. целта е да имаме цялата налична информация, а тя е доста обемиста. Това е една доста обемиста тема. Два пъти привлекохме европейските синдикати, тъй като аз съм и председател на постоянната работна група между парламента и синдикатите. Следователно и тук имаме много конструктивна обмяна на мнения. ние съвсем внимателно трябва да следим какво става в съвета, тъй като в седемте държави членки, които блокират процеса, колегата ги изброи, тях, а сега имаме полско председателство, следователно, ние непременно трябва да постигнем в малкото месеци, които ни остават, да постигнем резултат, какъвто желаем. Аз съм сигурна, че всички осъзнават голямата отговорност. Трябва да извършим необходимата работа. И се надявам, че всички колеги ще ни подкрепят да излезем от това блокиращо положение. Всъщност нарушаваме всички разпоредби, свързани с правата на преводачите. Ще дам думата така или иначе на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Естествено, аз не мога да реагирам на всичко казано, на всички да отговоря, които си казах. Те са съгласни обаче с вариантите избрани от комисията. Те са загрижени за това да няма в бъдеще трудности при приемането на тази технология на магнитно-резонансна образна диагностика. Ние смятахме, че този вариант е добър за всички. Има и други специфични изключения за военния сектор, например, за индустрията. Това също сме взели под внимание, но не говорим за това сега. Но в тези два сектора и, а, имаме голяма специфика в тях. С изменение 13 вероятно трябва още малко да поработим по него. Има спор по гъвкавостта, особено когато говорим за оценка на риска на заетите, при заетите, това не пасва на нашата философия, но независимо от това всичко е добре, господин председател. Така приключваме с тази точка от дневния ред. Крайният срок за внасяне на изменения е 5 декември в 12 часа. Ще гласуваме в нашата комисия на 24 януари, 13 февруари се гласува в комисията по заетост. Така приключваме. Утре от 9 часа продължаваме с заседание на координаторите.